Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Колеги, дами и господа, часът е 9 и 6. Необходимо ни е време за публичното изслучване, за да можем да имаме една задълбочена дискусия. Страда с сутрин, сряда следобед и четвъртък сутрин са редовните заседания на, нашот, на нашата комисия. А, това е нашето първо заседание по след избирането на новата комисия. Второто нещо, което искам да кажа е, че чакаме решението на Европейския а, съвет относно пакета за климата до 2030 година. Става дума за много важни решения и които ще имат много важни последици. Имате е, документи, които са във вашите папки. Ако нямате някакви възражения, мисля, че можем да приемеме този документ. И сега пред, съобщенията на председателя КОП-20. Това е много важно, а, много важен принос. Всички и доклади, докладчиците и докладчиците в сянка постигнахме един компромис, който е обединен в текст, който е вие раз... раздаден а, нашето съобщение и нашето мнение трябва да се предаде на Комисията по околна среда, която ще гласува днес след обед, така че ние искахме да им предоставим нашето а, е, мнение, за да може нашите предложения да бъдат взети предвид. Ако нямате възражения, мисля, че можем да изпратиме този документ на Енви. Не виждам някакви възражения от ваша страна, така че мисля, че можем да изпратиме нашия, нашия документ на комисията Енви. Така, сега започваме нашето изслушване относно Европейската енергийна сигурност и с нашата стратегия в рамките на вътрешният енергиен пазар. А, преди три години съв, съв, съвета държа министър-председателите на дър... различните държави членки обещаха да а, приключат с интегрирането на този пазар преди 3 години. Но пазара на практика е завършен, но това, което е необходимо в момента е да имаме инфраструктури, които не са завършени, нямаме необходимите е, междусистемни мрежи в Европейския съюз. Нямаме междусистемни връзки, нямаме и е, схема за подпомагане на насърчаване на а, използването на възобновяем на енергия, така че, защото необходимо е също така да се предприемат мерки за, за постоян, постепенното премахване на регулираните цени в държавите членки, защото в противен случай просто няма да имаме а, едни справедливи условия за конкуренция. Така че имаме така наречен енергийният триъгълник, кон, конкурентни цени, екологични норми и независимост. Но най-важното, може би и не сте съгласни с това, но най-важното е да имаме енергийна сигурност. Без енергетика нищо не можем да постигнем, но има и други важни и другите важни проблеми. Но днес ние ще обсъдиме а, стратегията и доклада на господин Саргас. Това ще бъде първия документ, първата, първия принос към а, дискусията в рамките на новия мандат на а, комисията. Това е първият ни доклад. Както вече казах, Знаеме, че последиците от кризата в Украина правят този доклад абсолютно злободневен. На, на времето преди 4 години ни излезахме с становища, с доклад на госпожа Лена Коларска-Бубинска в момента, в който се е, очертаваше рамката на енергийната общност. Сега е, целта е да продължим развитието на Европейската енергийна общност с, с цел постигане на един Европейски енергиен съюз. Това не е само едно послание, това не е само. А, едно мото. Разбира се, Европейската енергийна общност беше нещо важно, но важното е да е, постигнем наистина създаването на един е, общо европейски енергиен съюз. Имаме заместник-председател, който ще отговаря за това. И в рамките на този енергиен съюз най-важното ще бъде енергийната сигурност. И така, Радваме се, че ще можем да изслушаме мненията на експерти. Добре дошли на всички вас. Добре, добре дошли на всички, които участват в това публично изслушване и на всички от тези, които ни слушат в мрежата, тъй като нашето заседание се предава на живо по интернет. Бих помолил докладчиците да ми кажат дали искат да направят някакво резюме, но те, те всъщност могат да направят, да кажат няколко уводни думи. Господин председател, вие представихте темата на нашата дискусия, така че няма какво да кажа повече. Просто искам да кажа добре дошли на нашите експерти. Вие споменахте основните, ключовите понятия и ключовите проблеми, които ще бъдат в центъра на нашето внимание. Но, какво трябва да, да бъде и какво трябва да стане с енергийната сигурност? Това са неща, които не трябва да останат в рамките на понятия, а да се превърнат в стълбове, на които, на които, които да бъдат в основата на а, една градивна стратегия за Европейския съюз. Благодаря ви. Ще, ще можете след това да направите едно заключение. Сега, Разполагаме с 3 часа и 15 минути, тъй като трябва да приключим в 12.30. Няма да имаме почивка. А, за мен това е малко трудно, но... Значи казахме 3 часа и 15 минути и ще помоля всички изказващи се, т.е. нашите експерти, да представят своите презентации, доклади за 10 минути. Аз след това ще дам думата на депутатите, но на не повече от 2 минути. И след това ще помоля нашите експерти да отговорят на въпросите. Разбира се, всичко ще зависи и от броя на въпросите, които ще ви бъдат зададени и от съществото на въпросите, така че може да разполагате и с малко повече време. И така, първият наш оратор е господин Ромер Ромар Шведаш от Института за международни отношения и политически науки на университета в Вилнюс и темата на неговия доклад е да съградиме европейска енергийна сигурност, пулки и нови предизвикателства. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, дами и господа, за мен е чест да имам възможността да се обърна към почитаемата аудитория днес. Особено е чест, защото съм работил в дипломацията в областта на економиката и енергетиката повече от 20 години. А сега вече съм независим, работя за един университет повече от 3 години и мога да споделя своите мнения. Знам, че времето ни е ограничено, за това ще ви дам три основни послания. Международната агенция по енергетиката определя енергийната сигурност като непрекъснатата наличност на енергийни източници на приемлива цена – разнообразието на доставки е, осигурява непрекъснатата доставка на енергия. Но дори е, да има енергия доставена от един единствен източник, това не е проблем, ако отношенията между доставчик и потребител са прозрачни, базирани на пазарни отношения и партньорство. Проблемите започват, когато притежателите на източниците на енергия, особено недемократични такива, злоупотребяват с доминиращото си положение за политически цели. Освен това, там където има борби за политически и геополитически цели, там економическата логика просто не работи. Енергийната политика на Русия показва, че политическите цели превъзхождат економическите й. Това е една реалност, която се иллюстрира от ред факти. Примерно прекъсването на енергийните доставки, непрозрачни ценообразуване, различни посредници в доставките, като голямата зависимост от енергия увеличава политическото и економическо въздействие и влияние на Москва върху е, страните, които внасят енергоисточници. И какво е, каква е целта на това влияние? Да запази Москва доминиращата си позиция в постсъветския, в страните след екс-социалистическите страни. Как можем да се противоставим, като имаме демократична система и прозрачни принципи на пазарна економика. Съответно, Кремъл се опитва да потисне демокрацията и либерализма. Руската федерация не е демократична политическа система. Тя злоупотребява с енергийното си превъзхождащо положение в страните, които са в преход след разпадането на Съветския съюз и го използва за политически цели. Първото ми послание е, че Руската федерация се опитва да прекъсне, да обърне обратно е, процеса на демокрация, на демократизация или да обърне тези страни в една сива зона, където е, се налага един неясен плурализъм. Е, това заключение го правя на базата на изследвания на един известен политически учен Хантингтън. Дами и господа, Нека да ви обърна внимание, вижте картата на страните, където Русия прилага властта си. Грузия, Молдова, Украина, Беларус и Балтийските страни. Всички тези страни имат един общ знаменател. Те са съседни на Руската федерация. Следващата карта ви показва случаите, където се прилага економическо, е, политическо и военно е, въздействие или власт на Русия а, следващата карта дипломатически е, мощ и информационна мощ. За нас това е война, така наречена хибридна война. И енергетиката е част от тази хибридна война. Използва се не само като инструмент за политически цели, но независимо, че пред... Е, но и като оръжие. Северен поток, Южен поток. Е, по този начин Русия се опитва да осигури доходи от западните страни и да увеличи доминиращото си положение в Централна и Източна Европа, като ги заобиколи. Е, два е, нови елект... ядрени централи ще бъдат построени в Беларус и Калининград. Това е много скъпо, но е цената да се задържи трите балтийски страни в обсега на влиянието на бившия Съветски съюз. Русия разработва не само свои собствени проекти, но също така се опитва да спре проектите за альтернативни доставки на енергия в Централна и Източна Европа. Следователно, моето второ послание е, че практически всеки нов енергиен проект от стратегическо значение – се сблъсква с информационни атаки, като целта им е да бъде дискредитиран и съответно економически и политически разрушен. Тези атаки се разгъват в четири посоки. Първо конфликти с местната общност, е, затрудняване на оценката за въздействие на околната среда, безопасност на проекта и поставяне под въпрос на економическите съображения. Ще ви дам примери от страни, които познавам. Първо, е, компанията, която спечели международния търг е, за добив на шистов газ Шеврон в Литва, тя се оттегли, защото имаше конфликти с местната общност и защото комуникациите с правителството бяха проведени направилно. Замразяване на един проект за изграждане на ядрена централа, защото така се оповести това в изборната кампания атаки, политически и информационни атаки срещу терминала за втечнен природен газ. Такива атаки е, се водат от началото на разпада на Съветския съюз и продължават. Освен това не е ясно откъде идват средствата за провеждането на такива кампании. Тоест, Европейската комисия и страните членки на Европейския съюз трябва да отчитат тези елементи и да приемат съответни превентивни мерки. Дами и господа, съобщението на комисията за Стратегията за енергийна сигурност е навременно и е, предлага достатъчно пространни мерки. Е, необходими са незабавни мерки в такъв смисъл. И една от тези мерки, примерно, е да се търсят допълнителни доставчици на газ, например втечнен е, природен газ. Много се радвам да мога да ви кажа, че на 27 октомври терминала за пропан Бодан е, пристигна на литовското пристанище Клалпеда. Това е една плаваща платформа за е, възвръщане на втечнения газ в газово състояние и капацитета, годишния капацитет е 4 е, милиарда кубически метра. Името на платформата е независимост. И е, третото ми послание е, че основното предизвикателство пред стратегията за енергийна сигурност в Европейския съюз не идва отвън, а идва отвътре в Европейския съюз. И това е липсата на политическа воля на страните членки без да се действа, без да има резултати от страна на страните членки, тази стратегия ще си остане само на хартия. За съжаление, прилагането на третия пакет от законодателни мерки за енергетиката е твърде разпокъсано. Южния поток на Газпром всъщност изпреварва на Буко. През септември една от страните членки неочаквано спря доставката на газ за Украина. Моята страна загуби стратегически инвеститор в е, сектора на шистовия газ. Бе спрян проекта за нова ядрена централа и така нататък. Именно поради липса на политическа воля страда и европейската солидарност. Целта за постигане, за изграждане на вътрешния енергиен пазар в Европейския съюз до 2014 година няма да бъде постигната. Без силен вътрешен енергиен пазар Европа няма да бъде силна и навън. Затова ви призовавам да използвате всичката си влияние, всичките ви усилия да бъдат насочени към това Европейската стратегия за енергийна сигурност да не си остане на хартия. В такъв смисъл Европейската комисия трябва да бъде по-активна и по-стрикна при прилагане на европейското законодателство. Господин председател, дами и господа, аз очертах три основни предизвикателства пред енергетиката. Първо, енергетиката се използва за да се потисне демокрацията и либерализма. Енергетиката се подлага на постоянна информационна атака и липсата на политическа воля. Тези предизвикателства надхвърлят е, класическата представа за това какво означава енергийна сигурност. Тук не става дума за инженерни проблеми, за проблеми на пазара, но за политически и международни взаимоотношения. И затова, за да решим тези проблеми, трябва да имаме един общ отговор. И този отговор е енергиен съюз на Европейския съюз. Дами и господа, ние вероятно стигнахме до момента, когато да се говори за Европейски енергиен съюз. Не е редно вече само да се запитваме дали да го има, а да си поставим въпроса какво и кога. Благодаря за вниманието. Thank you for your speech, for your... Много ви благодаря за изказването и за предложението, което направихте енергетиката, която се използва като политическо оръжие, за завършването на трансграничните връзки, за доизграждане на вътрешния пазар и факта, че Европейската енергийна стратегия не бива да остава само на хартия, а трябва действително да се приложи на практика. И то възможно най-скоро. Още веднъж много ви благодаря. А сега за Преминаваме към разискването. Господин Садаркас, имате думата. Много ви благодаря за този изчерпателен анализ на заплахата, идваща от изток. Въпросът ми е следният. В края на изложението си поставихте акцента в насока, към насоката, към която трябва да насочим политическата си воля и това е до изграждане на Европейския енергиен съюз. Въпросът ми е след, следният. Енергийната стратегия и всички усилия, които полагаме, представляват ли само усилия за борба срещу Русия? или можем да а, си извадим полуки от визита, която представихте, от пример, който дохте с една от същите държави, за да изградим една обща европейска стратегия. Какви полуки можем да се извадим и къде трябва да поставим акцента? Благодаря ви, господин Петърсен е докладчик в Сянка. Имате думата. Много ви благодаря за направеният анализ. Той действително е много интересен и ни кара да се замислим за всички общи предизвикателства, под които сме изправени. И аз съм напълно съгласен с предизвикателството за постигането на общия енергиен съюз. Бих искал да ви помоля да се спрете малко по-подробно на средствата, които може да използваме за постигане на общият енергиен съюз и също така, каква е хората според вас на възобновяемите енергийни източници и на енергийната ефективност за постигане на енергийна независимост в дългосрочен план? Според мен именно в тези сектори можем да спестим средства и да гарантираме нашата енергийна независимост, така че ще се радвам и вашето мнение. Благодаря ви, следващия доклад ще го господин Ябор. Много ви благодаря господин председател. Благодаря и на госта ни за интересното му изложение. Напълно съм съгласен, че енергийният съюз е решението на проблема. Така че не се поставя въпроса дали имаме нужда от енергиен съюз. Въпросът е по-скоро от какъв енергиен съюз се нуждаем. И подобно господин Петърсън, аз се питам дали е достатъчно да разработим един енергиен съюз, който да се съсредоточава само върху изкопаемите горива и почти изцяло върху доставките на природен газ, на петро и в известна степен на електроенергия, произведена от атомни електроцентрали. Дали в контекста до 2050 година Европейската зависимост по отношение на доставките от природен газ и петрол ще се увеличи. Така че не смятате ли, че една подобна визия за енергиен съюз, вместо да гарантира енергийна зависимост, всъщност ще засили енергийната зависимост на Европейския съюз от изкопаемите горива? И дали не е по-добре да преминем към една стратегия, която обръща повече внимание на енергийната ефективност и на възмиваемите енергийни източници, за да постигнем действително намаляване на енергийната зависимост на Европа? Също така ми се струва, че днешното изслушване поне за мен е малко разочароващо, защото повечето от поканените специалисти и от а, темите, включени в дневния ред на днешното изслушване, са съсредоточени над а, изкопамите горива, природният газ и петрола и много малко е предвидено да говорим за енергийна ефективност и ВЕИ, които според мен трябва да бъдат основен приоритет на Европейската енергийна стратегия. Благодаря ви. заместни председателят Ханкер има думата. Благодаря ви. Заплахата от шантаж за Европа не е нищо ново. Спомням си, че същото се случи през 70-те и 80-те години като шантаж идваше от страна на някои от водещи производители на петрол. И реакцията на, европе... на европейските страни беше единна позиция и решимост никога, това... никога повече това да не се повтаря. Днес обаче сме изправени по съвсем различно положение. Виждаме една голяма държава членка, която продължава да инвестира в изграждане на атомни електроцентрали, друга да, бъдеща голяма държава членка, която затваря своите. Виждаме как някои държави членки инвестират в шистов газ, а други не искат изобщо да разработват тези технологии. Виждаме, че някои държави членки увеличават своят капацитет за производство на електроенергия от въглища, а други се отказват все повече от тези технологии. Така че въпросът ми е, можем ли изобщо да постигнем Европейски енергиен съюз, докато държавите членки имат възможност сами да определят своят енергиен микс? Благодаря ви. Думата има колегата Балчитес. Благодаря ви. Благодаря на господин Шватес. Познавам го отдавна и знам, че той е един от водещите специалисти в тази област. Балтийските републики и в частност Литва, която успя да изгради своят терминал за втечнен природен газ, се стремят в последно време да се извадят полуките от миналото, защото ако погледнем през последните пет години, предишният мандат на Европейския парламент, може би си спомняте колко трудно ни беше да постигнем какъвто и да било напредък в енергийният отрасъл. А трябва да признаем, че балтийските държави са много уязвими и те трябва да бъдат защитени, все пак постигнахме някакъв напредък и съм съгласен с колегите. Беше взето решение в Европейската комисия, че би следвало да има един голям терминал за втечнен газ в Балтийските републики. Не се предвиждаше изграждането на този терминал да е чак през 2030 година, което означава, че ние ще продължаваме да бъдем силно зависими чак до през е, продължение на още 16 години. Също така знаем, че липсват връзки, за да се гарантира пълната взаимосвързаност на мрежите. А защо тогава да не споменем и раз, развитието, инвестирането или липсата на инвестиции в ядрения сектор? Това е тема, която трябва да се обсъди. Същото въжи и за възобновяемите енергийни източници. Те са много обещаващи технологии. Всяка държава членка може да реши дали иска да инвестира в тях или не. Но важното е да разполагаме с достъпна от ценова гледна точка енергетика и възможност на всички държави членки да имат достъп до сигурни енергийни доставки. Но въпрос е какво смятате за енергийните мрежи? Смятате ли, че те трябва да са собственост на отделни държави членки или не? И какво е позицията ви с изграждането на един голям терминал за втечнен газ в Прибалтийските републики? И ако то се изгради в открито море, не смятате ли, че има опасност от замръзване, който да блокира неговата потреба? Господин Шанчели, благодаря ви. в вашето изложение се съсредоточихте върху заплахата, от Русия, особено в контекста на последните събития, което е напълно логично. Но когато говорим за енергийният съюз, говорим за всички 28 държави членки, включително моята страна, Ирландия. И ако действително се изгради този енергиен съюз, каква според вас ще бъде ролята, която ще играе в течния природен газ в държави като моята, например, за да се гарантира енергийната независимост, която споменахте, отвъд заплахата, която представлява Русия? Защото дори да нямаше тази заплаха, все пак ми се струва, че тяхме да обсъждаме изграждането на енергийния съюз, диверсификациите на енергийните доставки, по-ефтини него източници и т.н. Така че на по-общ европейски стратегически план, каква е ролята на втечнение природен газ в бъдеще според вас? както и на атомната енергетика и на възобновяемите енергийни източници. Благодаря ви. А сега бих искал да ви помоля. Извинете, има един последен въпрос. Имате думата. Господин докладчик в сянка, моля, заповядайте. Благодаря ви. Господин Шпеда. Интервю от колегите вече зададох същия въпрос, е свързан с а, атомната енергетика. Вие споменахте, че Литва се е отказала от своята атомна електроцентрала. Ясно е, че няма единна позиция от относната енергетика. Въпросът ми е каква е вашата позиция. Вторият ми въпрос е свързан с независимостта от а, Русия по отношение на природния газ. Споменахте европейският проект на Буко, Напук е проекта за внос на природен газ в Европа от страни с силна политическа нестабилност. А както добре знаете, Турция иска да внася природен газ от Иран, може би дори от Ирак и от страните от Каспийският регион. Ни на другите ми, говорим за доставки на природен газ от държави, където винаги е имало и в момента има силна политическа нестабилност. Не смятате ли, че би било грешка от страна на Европейския съюз напълно да прекъсне своите връзки с Русия и да се насочи само към един регион на доставки и е един толкова нестабилен регион. Не смятате ли, че това ще бъде проблем за енергийната сигурност и независимост на Европа? Благодаря ви. Някой друг иска ли думата? Господин Таяни. Благодаря ви, господин председател. енергийните доставки са проблем за Европа и кризата с Русия може да доведе до увеличаване на цените. Има обаче и друг важен регион и това е Северна Африка. Както знаете, Либия е много голям много важен източник на енергодоставки за Европа, но в момента регион е много нестабилен, което създава сериозни проблеми за някои държави в Европейския съюз и в частност за Италия. Сами се струва, че трябва да обмислим цялостна стратегия на европейско равнище, включително и по отношение на шистовия газ. Вече изоставаме в сравнение с други държави, например в сравнение с Съединените щати. Ясно е, че трябва да изготвим един неутрален анализ по отношение на въздействието върху околната среда, но все пак ми се струва, че трябва да имаме стратегия за чистов газ в Европа. Бих искал да знам какво е вашето мнение по въпроса. Господин Хокмарк. Много ви благодаря. Аз имам един съвсем кратък въпрос. Когато говорим за енергийна безопасност, Обикновено говорим за Русия и съседните ни страни. И се съсредоточаваме върху стратегиите за доставки на изкопаеми горива. Паралелно с това разработваме стратегията за действие в областта на климата където се предвиждат други мерки. Така че ще се радвам да чуя мнението ви как гледате на, на европейската енергия зависимост от различните видове енергоисточници. И кои са енергоисточници, които вече разполагаме, които са по, които ни гарантират по-висока независимост в сравнение с други, като например ам, ам, вод, ам, водните електроцентрали или атомните електроцентрали. Този вид енергоисточници могат да се окажат много важни за гарантиране на енергийната независимост на Европа. обаче въпросът е дали ще ставаме все по-зависими от енергийни източници, които не разполагаме или от енергийни източници, които трябва да внасяме. Благодаря ви. Благодаря. Не виждам да има други въпроси, така че бих ви помолил да отговорите и да коментирате казаното. Благодаря. Благодаря за вашите въпроси. Много важни въпроси и наистина очаквам така наистина да имаме една хубава дискусия. Исках да спомена повече проблеми в увода си, но не разполагах достатъчно време за това. Основното ми послание е, че когато говориме за енергийна стратегия и искаме да развиваме, разгръщаме такава, трябва да не забравяме какво е, каква е действителността и да не си затваряме очите пред нея, защото ако отвърнем очи от действителността, нашите стратегии ще бъдат нецелесообразни не ефективни. Така че моето послание е, че когато говориме за енергийни проекти, енергийни стратегии. Не става дума само за економически елементи или аспекти. Във всеки енергиен проект трябва да включва допълнителни превентивни мерки, за да можем да се справиме с действителността такава каквато е днес. Така че това трябва да излиза предимно от парламента, защото тук е мястото, където може да се разгръща една свободна дискусия. Стратегията сама по себе си е добра, но тя трябва да бъде осъществена на практика. От друга страна, нека да не си затваряме очите пред действителността. Аз съм бил държавен чиновник в продължение на 20 години и мога да кажа, че няма политическа воля, защото имаш обещание да се приключи енергийния пазар до 2014 година, но това не е факт. Тук не става дума за стратегии, инженерни или технически специфики, става дума за политически решения. Така че имаме стратегия, тези стратегии се обсъждат, но нека видиме какви решения сме взели и нека ги обсъдим. Това е действителността и нека не си затваряме очите пред нея. Така че, когато мислим как, какво трябва да бъде, е, стратегията, не само между системни връзки за газ, е, е, петрол или други изкопаеми. Става дума за енергийна ефективност. Тоест, първо трябва да имаме стратегия за економия на енергия, трябва да използваме възобновяеми енергии, но политическо, политическо, политическа воля да се бориме срещу страни, които се опитват да ни манипулират и които искат да разстроят европейски енергиен пазар. Нека да ви дам един пример. Ако, примерно, из, из, изнасяме внасяме електричество от Русия, която се, което се произвежда на базата на газ. То струва 4 пъти по-малко, отколкото в Литва. Тоест, нашето електричество, което се произвежда от газ, трябва да бъде в конкуренция с електричеството, което се произвежда в Русия на основата на а, суровина, която е 4 пъти по-ефтина. Така че, какво става всъщност една трета страна нарушава и внася а, проблеми в нашия вътрешен пазар. Това всъщност е нелоялна конкуренция. Разбира се, това не е, не е трагично, не можем, но нека си кажеме право в очите, че това е действителността и ние не трябва да отвръщаме поглед от нея. Сега. Енергийния съюз. Разбира се, не можем да създадем или да решиме, че един енергиен съюз може да а, стане действителност от днес за утре. Но нещата такива каквито са ни принуждават да предприемеме нови мерки и да вървим напред. Трябва да реагираме, трябва да предприемеме необходимите мерки, като обаче отчитаме интересите на отделните държави членки и техните възможности за енергиен микс. Но, ако всички държави членки се споразумеят по един проект, нека осъществиме този проект. Вие споменахте Набука. Аз не, говор... Аз не говорих за економическите аспекти на Набуко, а политическите. Веднъж решени да а, осъществим този проект, да го осъществим на практика, нека се придържаме към решението си. Така че Въпроса не е. Въпросът е как в момента да подходиме към енергийната сигурност. Понякога в дискусии се казва, че Европейския съюз създава междусистемни връзки или мощности, които са прекалено големи, които няма да бъдат използвани изцяло. Но от друга страна, нашите военни бюджети се увеличават непрекъснато, но колко танка са ни необходими? Нека да построиме един а, участък, допълнителен участък от газопровод, вместо да, с, да произведем един танк. За да имаме резервен капацитет. И естествено трябва да разполагаме с колкото може повече гъвкавост. Колкото повече гъвкавост, толкова по-добре. По Колкото повече разнообразие, толкова повече гъвкавост. На всяка страна в крайна сметка има възможност и да се да, да, каже, да каже не. Сега, може би не всички дър, държави членки на Европейския съюз са в, е, имат възможност да се откажат, да речеме, от свой доставчик. Така че, трябва да има колкото може по-голяма диверсификация на е, източниците, на проводниците, включително и ядрената енергетика, промените в е, климата, емисиите. и, е, постиж, и постиженията на е, нашата агенция в областта на ядрената безопасност с всичко това, е, смятам, че можем да направим крачки напред. Аз лично съм поддръжник на ядрената енергия. Но и предвид промените в климата и мерките и политиката, които сме предприели в тази насока трябва да продължиме нашите усилия, включително и а, с ядрената енергетика. Благодаря ви. Благодаря, казва председателят. Благодаря ви за заключителните слова, които са от голямо значение за всички нас. Вие сте един независим експерт. А, а, а, изследовател и това е много интересно. А нашия следващ оратор, господин Братушка, ще изрази становището на чешкото правителство, защото той е специален пратеник на Министерството на енергетиката. Т.е. той е е, той всъщност представлява е, официалната позиция на страната си. Сега до тук изслушахме едно независимо мнение, а сега ваш, ще, ви, е, ще изслушаме вашето изказване. Е, тоест, Как, да, каква, какви нови подходи да приложиме, как да намалиме своята зависимост от съседни страни, по-специално от Русия. Благодаря, дами и господа. Благодаря за поканата да говоря пред вас. За мен това е голяма чест. Първо, ще направя една бърза равносметка на променилото се в последните пет години. После ще говоря за домашните източници и за ситуацията с, търговията с газа и кризата в Русия, Украина и така нататък. Аз работих по този въпрос и имам какво да ви кажа. Първо, малко история от последните пет години. 2009 година я запомнихме с кризата между Русия и Украина, с проблемите също за доставките за Европа. Китай тогава отвори газопровод към Туркменистан. Е, това бе договорено още от 2007 година и този е, тръбопровод бе е, изграден за две години, 7000 км от Китай до Туркменистан. Това се отрази на изграждането на Набуко. И от години в е, Ташкент и Баку ми е, задаваха въпроса кога най-сетне Европа ще направи нещо и ще изгради е, тръбопровод. И когато ние нищо не направихме, дойдоха китайците. И през лятото на 2009 нещата се задействаха. После настъпи кризата в Северна Африка Либия се разпадна, оттам имаше сериозни доставки на газ към Европа. Тук е, ваш колега спомена, но Либия вече е, конфликта стига до нас. Сега се задава въпроса какво ще случи в Алжира. Алжира е третия най-голям е, доставчик на газ аз съм посещавала страната нееднократно. Тя преживя гражданска война през 90-та година. И ще видим сега какво ще се случи. Последните две години, случващото се в Ирак, Сирия, Ислямска държава, само преди три години в Европа се говореше за ев... евентуално доставки на енергоисточници от Иракски Кюрдистан, но това в момента не може да се случи, защото там има реално битки. И затова сега, 2014 година, стигаме и до кризата между Украина и Русия. Там вече не става дума само за газови доставки, но и чисто политическа криза. Реакцията на всички тези предупреждения вече я виждаме. Има интеграция на пазарите в Европа. Газовия пазар е, включва Германия, Беналюкс и Франция, но също и е, се отразява и покрива е, цената на газа в Обединеното кралство и Дания. Това е много полезно, примерно в моята страна ние сме част от европейския газ пазар, имаме тръбопроводи и сме вързани с Германия. Нашите компании тази година плащат е, около 18 евро е, на мегаватт час. Е, от Газпром няма да получите такава цена. Така че интеграцията на пазара определено е отговор на проблема. Освен това, трябва да имаме е, повече доставки от е, надежни партньори Канада, Австралия и така нататък. Но най-големият отговор е доста... вътрешните доставни... доставчици. Така ще се получи по-голяма независимост, защото страните имат и различна структура на енергопотреблението. Някои е, вървят в посока на развитие на енергийна ефективност, други използват ядрена енергия, други въглеродни, е, въглища. Ще се, засилва се използването на вътрешни източници, е, което всъщност довежда и до енергийна независимост, включително и на възобновяеми е, източници. Много трудно в Европа ще е как да постигнем е, в голяма степен енергийна независимост. За малките градове с жители до 10 000 е, това може да се постигне. Но въпросът е как може да се постигне енергийна независимост за големите градове. Като разбира се, тук се поставя и социален въпрос. В моята страна днес, а и в повечето европейски страни, ако е, оборудвате къщата си с известно е, съоръжения, които струват пари, разбира се, можете да станете доста независим в енергийно отношение. Държавата също следва да се намеси. Има, разбира се, и държави, които са готови да развиват ядрена енергетика, други не. Някои търсят източници на газ, трети търсят други източници. Тоест, аз не смятам, че е, отговора на Европа ще бъде унифициран. Няма как да се получи това. Аз е, сега може би греша, само от 8 години работя в тази област. Според мене е трудно да се е, даде единен, унифициран, ев... Е, унифицирана европейска реакция на проблема. И за мен е, най-важното е първо да бъдем отговорни, след това солидарни. Тоест, всяка страна членка трябва да се погрижи за гражданите си, т.е. да има енергийни доставки. В е, моята страна ние разработихме тръбопроводи, е, имаме и съответни е, достав... контракти за доставки на газ от 97 Тоест, ние не сме много богата страна. 97-я определено не бяхме богати, но успяхме да го направим. Не е въпрос само на пари. Голямата тема в момента Русия-Украина, нека да коментирам малко. 2009 година аз отговарях при чешското председателство. Е, тогава Путин беше министър-председател и е, бях в контакт с него, както и с е, водещите лица в енергетиката в Русия. Два факта мога да ви кажа, които не бива да се забравят. На руско-украинската граница няма измервателни уреди всъщност за преноса на газ. Това е фантастично. Украина е независима страна, има е, президенти, независими правителства, но никой от тях не сложи измервателни уреди на границата е, мога да кажа, че това си има и сериозни бизнес интереси. Освен това, вероятно ще разберете, или може би никога, е, това е факт, който никога няма да се знае навън. И ние никога няма да можем да си представим какво е нивото на корупция в търговията с газ. Ако мислите, че украинските билионери са станали такива от търговия с шоколад, много се лъжете. И второ, всички е, европейски страни, които имат договори с е, Газпром, имат съответни е, точки за доставка, било то на границите или е, вътре в страните. Никой не купува газа на границата с Украина. През 2009 ние казахме, че няма да плащаме откуп на е, Украина и Русия. Е, ние си имаме договори и как те ще си оправят техните отношения си е тяхна работа. Е, много интересно беше да чуем какви, е, колко, какъв откуп, така да се каже, искаше Путин 4,4 милиарда, Порошенко искаше 5 милиарда, даже 6. Много ми е интересно откъде идват тези е, пари. Той каза ми това е, е ДДС е, на Украина. Интересен отговор. Така че, е, така, Уважавам колегите от комисията, които се стараят да постигнем някакво споразумение. Аз бях в тази позиция в 2009 година и много добре разбирам какво са постигнали и как, през какво преминават. Никак не е лесно да се постигнат тези изделки. Ако мислите, че това, тази договореност ще продължи до март следващата година, боя се, че сте прекалени оптимисти и новините всъщност са лоши. Във всички случаи ще ни искат още пари и пак ще не искат още пари и Украина, и Русия. И то съвсем скоро. Защото те точно така ни виждат. Те ни виждат като страните, които сме, страните, които отговарят за добруването на техните граждани. И е, в никакви е, преговори не си представям как един европейски чиновник или политик е, ще каже, въобще не ме интересува какво става с България, Гърция или Украина, или даже не страни членки Сърбия. Ние това не го правим. Не оставиме хората да замръзват през зимата, докато в някои други страни на тях просто не им пук. И не трябва да забравяме още нещо за Русия. Ролята на Газпром се промени много значително в последните няколко години. Преди 15 години е, Газпром беше основният инструмент на руската политика. Преди 15 е, години Русия приватизира напълно е, тази индустрия. Роснефт беше първата компания. Газпром беше единствената държавна компания. А сега вече нещата е напълно различно. Само една пета от е, изкопаемите горива се доставят от Газпром и най-силният инструмент е нефта. И вече те е, изкупуват е, големи компании, изграждат резерви, изкупиха ЮКОС и така нататък. Е, Русия е много, много голям играч и е, доставките на Газпром от последните два месеца в Полша, Германия, Словакия, Унгария е, въобще не е обявено какво точно се случва там. Тоест е, не е ясно кой да оставя този газ. Не е, във всички случаи не е Газпром. И накрая нещо съвсем просто ние сме най-голямата економика в света, все още. И ние сме тези, които трябва да дърпат конците в енергетиката. И ако ще ни изнудват, което е много вероятно да става от нашите доставчици, не е лошо да включиме цената на, то, на това изнудване в е, вътрешната цена на енергоносителите трябва да търсим енергийна ефективност, може би нови доставки, може би това ще е по-малко, по ще е по-ефтино. Просто е, гъста не е или не следва да бъде новото економическо оръжие. Мистер... Много ви благодаря за изказването. Думата има господин Сел Даргас, докладчикът. Thank you very much. Много ви благодаря. и за погледът ви в политическото положение. И колко важно е да направим много добър анализ на това откъде идват заплахите. Това ме навежда наказаното от е, експерта, който се думата преди вас, т.е. необходимостта от политическа воля за подобряването на тези предизвикателства. Така че още веднъж бих искал да подчертая въпроса си, който зададох и на предишният ни гост. продължаваме да правим анализ на положението и на заплахата, идваща от изток, тъй като зимата, която идва, ще бъде поредна до голямо изпитание за, нашата, за стабилността на нашата система. Но стратегията ни бива да се ограничава само в подготовката за идващата зима. Споменахте, че други държави, като Китай, държавите в Централна Азия, Африка, и тъй нататък, всички тези държави насочват политическата си воля за разрешаването на тези проблеми. Така че въпросът ми е какви са полките, които трябва да си извадим от анализа на цялостното положение, за да стане нашата стратегия наистина дългосрочна и устойчива и да се превърне в истински стълб на Европейският енергиен съюз. Благодаря ви думата има докладчикът ни в сянка господин Поха. Благодаря ви, господин председател. Господин Бартушка. Имам два въпроса след интересното ви изказване. Първо казахте, че енергийната Независимост не означава задължително е, диверсификация на една източниците, но може да означава диверсификация на маршрутите за доставка на енергоисточници. Също така трябва да се стремим за е, разделяне на доставчиците от операторите на мрежата за доставка на природен газ, също както когато се стремим по отношение на доставките на петрол. На второ място, предвидените инвестиции за газопренос, независимо ли става въпрос за тръбопроводи или за терминали за втечнен природен газ, са много над а, търсенето в а, Европейския съюз, т.е. към момента предлагането надхвърля търсенето. Ето защо се очаква вследствие на това цените на природния газ да паднат. Вярно ли е това? Благодаря ви, господин Петърсън, също докладчик в сянка. Много ви благодаря и аз за интересното встъпително изказване. Интересно ми беше акцента, който поставихте върху вътрешните, вътрешната политика, както и върху възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност и важната роля, която те играят за постигане на цялостно решение. Въпросът ми е свързан с една съвсем друга област, като въобще не споменахте, така ще ви разбера, ако не може да ми отговорите. Но се оказва, че хакерството един много сериозен проблем, с който трябва да се справим, и то не само в контекста на дългосрочната стратегия. И въпросът ми е до каква степен трябва да включим и този въпрос в цялостната ни стратегия, която отпишеме в момента. Благодаря ви и думата има следващия докладчик в сянка господин Ябор. Благодаря ви, господин председател. Аз искам да повдигна само един въпрос в Вашето изказване а, споменахте, че природният газ може да бъде регионален източник на енергийна независимост. Въпросът ми е а, как може да се, се, се смята атомната енергетика за местна, когато Русия и руските държавни предприятия инвестират масивно в разработването на този вид енергетика в държави като Унгария, например? А, тъй като енергийната зависимост може да идва и чрез финансовото и технологично въздействие на Росатом и други руски предприятия на пазара на атомна енергетика в Европа. Също така и чрез фактът, че Газпром и Роснефт притежават сериозни дялове в някои предприятия на енергийният пазар. Това е влияние и зависимост, която не е толкова пряка, колкото прекратяването на доставките на природен газ, например, на които също имат своето въздействие върху енергийната независимост на Европа. Благодаря ви, думата господин Левандовски. Благодаря ви. Нашият континент е зависим от, в енергийно отношение и енергията независимост се увеличава от 60-те години насам и вероятно ще продължава да се увеличава. Факт е, че някои държави използват енергийните доставки като с политическо влияние и това върши не само за Газпром, но и за някои други тъй наречени частни компании. Но както знаем, всъщност частни предприятия почти не съществуват вече в днешна Русия. През май 2014 година Европейската комисия излезе в, с съобщение по отношение на Енергийния съюз в контекста на а, суверенитета по отношение на негения микс на държавите членки. И тук, се, тук стигаме до проблем, защото от една страна искаме да, изготвим обща енергийна стратегия, от друга страна зачитаме автономното право за енергиен микс, което е заложено в договорите. разработваме стратегии за реакция на кризи при а, доставките на газ и петрол, диверсифициране на доставките чрез изграждането на терминали за втечнен газ, увеличаване на възможностите за съхранение, инвестиции в а, възобновяеми енергийни източници и друг вид устойчиви енергети, е, енергоисточници. Всички тези елементи не са противоречиви и са заложени в общата ни стратегия. Тук обаче, следващия етап обаче е по-противоречивият етап на координацията. Защото в момента сме на етап на осведомяване при изключването на договори с трети страни извън Европейския съюз. Координацията обаче означава да има проверка по отношение на безопасността при изключване на нови договори. Или за други думи казвам, Европейската комисия ще има правомощията да спре изключването на даже на даден договор, ако той а, засилва енергийната зависимост, като това не е реално в момента, това евентуално може да се случи в бъдеще в Европейския съюз. Въпросът е как да се увеличи независимостта на, на потребители по отношение на един монополист доставчик на енергия. И това е моят въпрос. Как може да променим на етапа на координацията, който е следващия етап след етапа на взаимното осведомяване? И най-първо пан най-първо пан Сведа, потом пан... Благодаря ви. Аз бих искал да продължа в а, насоката, започната от а, двамата преждеговорящи. говорящи Господин Шведа каза, че напълно зачита суверенитета на държавите членки, т.е. всяка държава членка трябва да има свободата да взема решение в каква насока ще избере да, изгр... да изготви собствения си енергиен микс. И господин Братушка каза същото. Германия, например, взе решение да се откаже от атомната енергетика. И това решение беше взето буквално за два дни. Но а, подобно взимане на бързо решение може да има отрицателно въздействие за други държави членки. Ето защо смятам, че държавите членки би трябвало да се консултират помежду си и да координират позициите си. Какво смятате вие по въпроса? На второ място говорим за високо рискови доставчици на енергия. Тогава може би трябва да погледнем предложеното от господин Туск. Тоест да, да обмислим сключването на колективни договори за доставки, което може би представлява добро решение. Господин Рибих. Много ви благодаря. Аз бих изключил малко повече за настоящото економическо положение в Русия. Свидетели сме на влушаване на економическото положение в страната преди кризата и допълнително влушена от кризата. Въпросът е какво, как тези економически проблеми на Русия ще повлияят на темата, която обсъждаме в момента господин Бутикофер. Благодаря, господин председател. Най-напред бих искал да защитя германският канцлер от обвиненията, че прибързано е взел решение за отказ от ядрената енергетика. То, подобни обвинения са напълно основателни, защото темата се обсъжда над 30 години в моята страна и решението, което взе правителството, се ползва с подкрепата на над 85% от гражданите на страната и подкрепата на всички политически партии, представени в германският парламент. Имам три въпроса към господин Братушка. Първо, вече беше споменато, че капацитетът за течен природен газ в момента надхвърля е, равнището на употреба. Смятате, че действително има нужда от допълнителни инвестиции и какви са очакванията ви за, бъде, за едните 5, 10, 5 от 10 години и евентуалните възможности за внос на втечнен природен газ от Съединените щати. Смятате ли, че подобни доставки биха могли да принесат за енергийната стабилност и безопасност на Европа? друго място, смятате ли, че целите поставени на сколко програмата среща високо на среща на Европейския съвет по отношение на енергийната ефективност могат действително да бъдат изпълнени и могат да влечат нашата енергийна независимост? И на трето място, ключовите енергийни инфраструктури. В сравнение с Съединените щати, Там има много правни инструменти за защита на ключовите енергийни инфраструктури от намеса на трети страни. И правните инструменти, които те разполагат, далеч не разхвърлят инструменти, с които ние разполагаме тук в Европа. Смятате ли, че трябва да подобрим набор с инструменти, с които разполагаме? Благодаря ви, господин Гаринц. Благодаря. Благодаря за много интересното представяне на проблема и особено за така вътрешната информация от преговорите през 2009 година. Като помислиме за енергийната независимост, може да има два вида такава цялостна независимост прямо в носа по принцип, включително и спрямо Съединените щати, защото нека не, нека не забравяме, че от след е, петролната криза от 70-та година след Съединените щати постигнаха една такава е, независимост. Те вече не са вносители, а дори нетни износители. Така, така, това ли трябва да бъде някаква цел на Европейския съюз? т.е. да се опита да е, избегне вноса на петрол, за да може да може да откаже на който и да било доставчик, защото ще разполага с достатъчно разнообразни доставчици, за да може да се противопостави на един или друг в случай на необходимост. Господин Турмес. За, за мен е една криза с гъста, е криза с отоплението. Така че много се очудвам, че в, в отговорите не се говори повече за диверсификация на електрическата доставка. За, за, защо схемата а, пропадна? За, защо защо се, се, се връщаме към а, топлоцентралите, които работят с въглища. В момента има повече, отколкото и да е било някого. Така че, като говориме за газова криза, говориме за криза на отоплението. Така че аз мисля, че след революцията в а, източните страни имаше все повече и повече придобиване на собственост от гражданите на техните жилища. Но е, в 60% от тези хора днес живеят в е, едни сгради, които не са добри, добре изолирани, в които няма енергийна неефективност. Това е проблема и какво можем да направим за това. И нещо, което е, посочи господин Левандовски съвсем уместно. Так, таксата за координация, за информиране относно договорите, които се сключват с трети страни, цялата, целият този информационен а, подход беше все по-слаб, по-слаб, по-слаб и почти, почти изчезна. Така че, основният проблем – е отново координацията. Можеме да предоговориме две трети от договорите за внос на гъста. Можем да го направим, но можем да го направим добре, само ако всички европейски е, правителства е, си сътрудничат. Така че, какво смятате за по-добрата координация? И трето, споразумението за покупка на газ. Благодаря много, казва председателя. Аз лично съм много скептичен да се е, организира една такава масирана покупка на газ. Какво мислите по това? Какво, как оценявате подобен подход? Е, пред, председателя под прекъсва оратора, защото всеки има, трябва да се изказва не повече от две минути. Госпожа Вернер. Благодаря, господин председател. Бих искала да а, допълна казаното от господин Бютакофър. Откакто Германия реши да ни продължи с развитието на ядрената енергия, никога не сме имали проблеми. Така че това трябва, това трябва да бъде една отправна точка за нашата бъдеща политика. А как оценявате решенията на съвета? Аз не смятам, че целите, които те са приели и към които се стремат, те са много амбициозни. Аз мисля, че има нужда от повече сигурност и повече разнообразие при доставчици. И сега по покупката на газ. Знаете, че Польша предложи едно централизирано закупуване на газ, създаване примерно на агенция, която е, би така е, била подобна и би, би имала подобни функции на тези на Евратом или пък да се създаде един консорциум, който да бъде натоварен с покупката на газ. Какво мислите по въпроса? Господин Яцкевич. В от няколко месеца тук в Европейския парламент провеждаме дебата по въпросите свързани с енергийната сигурност следствие кризата между Русия и Украина. И, но а, им, имперските попълкновения на Русия така също подхрани по някакъв начин дебата. Но енергийната сигурност може да бъде гарантирана от една страна чрез намаляване на нашата зависимост прямо Газпром и съответно спрямо Русийска, Русийската федерация. Второ, по втори начин като увеличим енергийната ефективност в нашите страни и по-специално на сградния парк. Много тук в Европейския парламент, включително и, и комисари, ратуват за това, но аз не съм съгласен. Ако искаме да ограничиме доставките от Русия, Не можем е, да направим това само чрез е, е по-голяма енергийна а, е, неефективност. Нека не забравяме, че в, в момента много от а, е, промишленостите трябва да работят за намаляване на а, въглеродните емисии. Може би трябва да помислим на въпроса за шистовия газ. Така че вие при, привърженик на кои сте за тези, които смятат, че трябва да се е, е, намалят е, въглехи емисиите на СО2 или а, другите. Господин Следващият оратор всъщност това не е въпрос, това по-скоро е, е констатация. Вие казвате, че американците са независими, обаче е, в последните години те внасят е, годишно 11% от гъста, който ползват. А, и ще продължи внос на а, е, вече от 9 милиона варели годишно. Това означава ли, че американците са независими от енергийна гледна точка? Не дайте просто вярва на, на цифри, ами е, прочетете нещата по същество. След като няма други желаещи, ще продължа казаното от господин Левандовски и господин Тюрмс. Енергийната общност беше нещо, което е, трудно успяхме да, да, раз, да разпространим и да обясниме на държавите членки. А, мас... така, а, масирано или групирана покупка на, на газ, това е, това е един нов елемент, защото предишните, а, предишните аспекти до някъде бяха включени в енергийната общност. Така че говориме тук за така наречената групирана покупка или единна покупка на газ. Готови ли сме да дадем правомощия на комисията по а, по, за това. А, имам 5 минути, така че ще бъда много кратък. Що се отнася до единната покупка? Ако създадем един единен пазар, то тогава доставчиците няма да могат да противопоставят страните една спрямо друга, една срещу друга. Днеска имаме обаче имаме различни пазари. Имаме немски пазар и, имам едни, едни, едни купуват гъста с 18 евро на мегаватт, Франция плаща друга цена и така нататък. Това са цени, които примерно Газпром никога няма да предостави, така че Не смятам, че за, за, за момента може да се създаде един орган, който да извършва групи, да, групирана покупка. Сега, верно, че е, енер, енер, интелигентните е, мрежи. Да, наистина, да, вие сте прави, това е, това е един проблем, който не, де, не сме е, разглеждали, не сме обсъждали е, достатъчно. Защото ако, примерно, имате, да речеме, до, до, доставчик или мрежа много по-близо до вас, е, вашата енергийна ефективност ще бъде много по-голяма, отколкото ако разчитате на е, големи е, провайдери. А, мисля, че Не. Ние не можем е, да бъдем е, втора, втория Китай. Не, е, това нашето най-голямо оръжие и най-голямо преимущество беше точно защитата на нашите граждани и нашите ценности, колкото до износа и а, вноса от Съединените щати. Знаете, а, през 2009 година Съединените щати престанаха да купуват газа, тъй като почнаха да произвеждат шистов газ и от тогава цените спаднаха. Цените спаднаха с наполовина или поне на една трет. Аз. А, не. мисля, че те, те, те продължават да не продават тези запаси, които имат в повече, защото това е тяхното преимущество спрямо Европейския съюз. Съединените щати в момента са абсолютно неза, независими от вноса на суров нефт, но внасят големи количества нерафиниран нефт, който е ефтин. Така че. Uh... а, криза в нека от началото на началото на годината си задаваме въпроса, ще има ли достатъчно газ, ще имаме ли а, проблеми. А, Наистина енергийната ефективност и а, в Централна и Източна Европа е един отговор а, на въпроса. Виждате, че в последните месеци и наблюдаваме а, намаляване на консумацията в Централна а, източна Европа. Но това, но, мисля, че правителствата трябва да е, наблегнат е, на това, защото тогава Газпром ни плаши с това, че ще бъде е, тежка зимата. Ами нека бъде тежка зимата, ние можем да бъдем готови да я посрещнем. Така че нека, нека използваме а, инструментите, с а, които разполагаме, нашата, нашата мощ. Защ, нека не, защото когато нашите доставчици искат да ни налагат а, някакви, а, да ни зиват ръцете, нека ние да можем да им отговориме. Благодаря за отговорите. А сега се връщаме към академичната общност. Господин Огобарди ще говори за производството на изкопаеми въглеводороди. Благодаря. За мен е удоволствие да говоря пред вашата аудитория, толкова уважавана. И е, искам да е, кажа, че е, ще предоставя своите мнения, но те са на базата на работата ми в университета в Флоренция, проучването на тази тема. Днес ще говоря главно за нефта. До сега се говори повече за газ. Всички сме запознати с е, кризите, които се случваха в миналото. И всъщност в, в момента сме на път да се сблъскаме и с кризата за, в суровия петрол или нефт, който вече е, е, намалява цените си. Ние смятаме, че ниските цени са добри, но всъщност не е толкова добре, защото те причиняват ред проблеми, което ще се опитам да ви покажа. Първо, нека да ви покажа как са се движили цените на суровия петрол от преди 80 години насам. Червената графика е цени коригирани спрямо инфлацията. И виждате, че има една граница, над която цените не се казват не се качват, извинете, защото ако отидат над тях, е, хората повече няма да купуват петрол. И там се нарушава търсенето. Това е основен инструмент в економиката. А ако цените са твърде ниски, тогава се нарушава предлагането. Е, компаниите от нефтената индустрия не могат е, да продават с печалба и тогава не произвеждат, защото никой не произвежда и продава на загуба. И в последните няколко години се демонстрира именно подобно поведение на цените. Виждате, че имаше една тенденция за повишаване. Въпросът е защо се повишават цените. Повишават се общо взето разходите за продукция. И проблема сега, защо са толкова високи цените? Ето какво казва Goldman Sachs. Почти всички нови разработени находища носят добра доходност, 120 долара на барел. Тоест, ако сега откриете нефт и го разработите или разработите новите източници шистов петрол, което е различно, е, тогава трябва да търсите пазарна цена, която е над 1000 е, долара барел, за да имате печалба. Това е проблема. Значи, ако цените не са е, толкова високи, нали, гледахме графиката, в момента цените са под 77 долара за барел, това е проблем защото разходите за разработване на находищата са големи и тогава трябва да продавате на загуба. Това е сериозен проблем. Ето ви едно сравнение. Горе в ляво виждате оценки за това колко са разходите за производство на петрол и от дясно на нефт и е, дясно са цените на нефта. Е, това е, са вече устаряли данни, въпреки че ги направих миналата седмица. Защото сега цените тръгнаха надолу и то доста значително. В момента цената е 76 долара на барел. И какво се случва? настоящите цени под 80 долара на барал. остават извън производството една голяма част от нефтопроизводителните е, райони. Значи може да се стигне до 10% производство, което не е добре. Ако те се върнат на нормалното ниво на производство от преди 10 години, те ще имат загуба, ние ще загубиме 50% от продажбата на, на нефта. И, и е, въпросът е какво причинява подобно поведение? Просто производството на нефта струва все повече по простата причина, че се изчерпват находищата. Значи не, не означава, че свършва нефта, все още има съвсем достатъчно нефт за производство, но ефтиния нефт е вече изчерпан. И затова сега се стига до производството на по-скъпия такъв. Ето, това е графика за тенденциите в производството по света. Синята линия е традиционния нефт, суровия петрол. И виждате, че е, последните 10 години няма голяма е, промяна. Но има увеличение на производството. Това са графиките в жълто и черно, защото се е, произвежда нефт от пяс... нефтените пясъци и шистови залежи. Тоест, ние произвеждаме, увеличаваме производството е, с цената на производство на по-скъп такъв е, е, нефт. Е, всъщност, производството на нефт от шисти е, е същото, каквото е производството на газ от шифти. Ето виждате една шистова скала. Оттам се извлича нефта или газа и това далеч не е толкова ефтино и не е лесно. Не изкопавате просто една дупка в земята, трябва да използвате сериозна технология за извличането им. Много са красиви всъщност машините, които ги виждате там, но е, не може тук така да се извлече от тази скала нефт или газ. И е, дори да сложите всичко това скъпо оборудване, а, много бързо се изчерпват залежите от шистов газ и шистов нефт. В рамките на 30% се изчерпват около 80% от залежите, което означава, че трябва да продължавате все по-надолу да правите съответните разбивания на скалите и е, цените не са достатъчно високи. Ако цените не са достатъчно високи, финансовата система няма да дава инвестиции за производството. Това е проблема. Тоест е, всички в е, света на нефтопроизводството са загрижени, защото ако цените върват надолу, както се случва, това ще доведе до намаляване на производството на нефт. И в края на кращата ние, потребителите, ще страдаме от това. И сега съвсем бързо ще мина през основните е, неща, които искам да кажа. Проблема е, че високите цени идват от това, че е необходима енергия, за да се създаде енергия. И е, това съотношение е, намалява намалява още от е, миналия век. Значи е, в момента около 10-15, е, значи ако разходвате една единица, получавате 15 единици енергия, далеч под предходните състояния, когато 10 единици даваха производство от 15. Този въпрос политически не може да се реши. Това е чисто финансов въпрос. Има си сметки, за които, където се включват разходите и е ясно какво се случва. Възвръщаемостта на възобновяемите е доста близка до тази на изкопаемите горева. Виждате тук на таблицата. Те са напълно сравними при определени условия. Е, т.е. когато се използват за производство на електричество. Значи, ако използвате е, възобновяеми е, или изкопаеми горива, технологията е подобрена, но възвръщаемостта, енерговъзвръщаемостта от изкопаеми горива ще намали и, и проблема ще стане все по-тежък. Ще ви, тук ви показвам, че са необходими много инвестиции, защото е, възобновяемите източници произвеждат енергия, обаче те искат инвестиции. Германия, например, прави точно това. И сега, ако мога да приключа, тук ми дават знаци, че трябва да остана в рамките на 10 минути. Ако мога да обобщя, производството на енергия иска енергия. Намалява енерговъзвръщаемостта възвръщаемостта на изкопаемите горива, защото се изчерпват на ходищата и има една ситуация, в която никой не е печелив, защото Високите е, цени разрушават е, търсенето, ниските цени разрушават предлагането. Много интересни са политическите съображения, които се търсят, за да се осигури енергийна е, сигурност в Европа, но в края на кращата дългосрочно единствената възможност за да, бъде, за да има сигурност в енергетиката е да се инвестира в възобновяема енергия т.е. да се следва пътя, който избра Европа за разработка на възобновяеми енергии. Макар, че сега това е една много... Това ще се превърне в една много съществена част от енергопотреблението на Европа. Благодаря. Ако искате да чуете, да видите повече данни, е, ви показвам тук къде можете да е, потърсите тези данни на интернет. Благодаря, господин Саударгас. Thank you very much. Uh, thank you for so clear very important. And много ви благодаря за този много ясен и изчерпателен анализ на случващото се на пазара на нефт. Това е тема, което много ни вълнува, тъй като Европейския съюз е силно зависим от доставките на нефт. И също така много високо оцених последният ви извод – който беше препратка към съобщението на Европейската комисия. Ние разбира се сме склонни да подкрепим. Вие сте специалист в въпросите за производствения процес на нефт и много ясно ни обяснихте, бавният развитие на технологията в този отрасъл. И също така установихме, че цените от своя страна варират много по-рязко от, техно... от кривата на технологичното развитие. Въпросът ми е какво е вашето мнение? Кои са политическите явления и геополитическите фактори, които обясняват кризите в пазара на петрола. И има ли начин да се регулират тези промени, които имат и своите, разбира се, економически обосновки? Благодаря ви, думата има господин Ериксън. И аз ви благодаря и аз съм съгласен с много отказаното от вас за случващото в момента на пазара на нефт и за това, което трябва за бъдещето да направим в Европа, за да се справим с повторно случване на подобни кризи. Но не смятате ли, че в момента има и известна война на пазара, т.е. имаме масивни инвестиции в Съединените щати в изкопаемите горива, те произвеждат много повече нефт и природен газ, отколкото преди. Едновременно с това виждаме и реакцията на Саудитска Арабия, в момента Саудитска Арабия също произвежда повече нефт от колкото в миналото, защото започна да губи дял, своите дялове на пазара, което води до рязък спад на цените на нефта. И по този начин се стига до тази пазарна война. От една страна Саудитска Арабия иска да намали част от инвестициите в изкопаеми горива, в частност в Канада и Съединените щати. Не смятате ли, че това е важен аспект, който трябва да вземем предвид? Благодаря ви. Следващия докладчик в сянка господин Явор. Благодаря ви, господин председател. С удоволствие изслушах вашето изказване. Вие наистина засегнахте стратегическият аспект на пазара на нефта. До тук говорихме не вече за кризата с Русия и как ще осигурим доставките на природен газ за предстоящата зима. Сега обаче засегнахме въпроса за това как ще се развие световният пазар през следните няколко години и десетилетия. И ясно заявявате, че цените на изкопаемите горива и на енергията, произведена с изкопаеми него източници, намалява, а възобновяемите енергийно източници от своя страна стават също все по-ефтини и по този начин се превръщат в много важен конкурент на изкопаемите горива, ако вече не са такъв. И един от проблемите, които аз виждам в енергийната стратегия, е дали също говорим за стратегия. Въпросът е как може да гарантираме енергийна безопасност за Европа в дългосрочен план. Или стратегията ще си остане само един план за действие за едните няколко месеца или години. Какви според вас са най-важните стъпки, които Европа би трябвало да предприеме през следните няколко години, за да постигне дългосрочна енергийна сигурност, включително и как и къде трябва да е, инвестираме в, в отрасла на възобновяемите енергийни и енергийната ефективност, как действително може да гарантираме енергийна безопасност за Европейския съюз, е, като е, надхвърлим ограничената визия за безопасност, свързана с безопасност на доставките на нефт и природен газ. Господин Шон много ви благодаря. Действително беше много интересен за ви относно цените на нефта, но не ли сте ли съгласен, че въпреки, че цените спаднаха, търсене все още има, ще продължава да има. И докато има печалби, свързани с производството на нефт, нефт ще продължава да се произвежда, дори цените да, да спадат. Тук въпросът е свързан с чистовия нефт в качеството си на член на делегацията за връзки с Канада посетих страната преди две години и в момента толкова масово се инвестира в истовия нефт, че страната със сигурност не възнамерява да намали производството си на шистов нефт в близко бъдеще. Следващият ми въпрос е каква е ролята на ОПЕК при определят на цените на нефта и дори тя да е ограничена в момента? И също е въпрос е свързан с възобновяемите енергийни източници. Ясно е, че имаме нужда от повече ВИ в Европа, но трябва също така да се възползваме от всички ресурси, които са на наше разположение в Европа, и възобновяеми, и невъзобновяеми. И според едно от най-ясните послания, които ви отправихте, е, че ще бъдем глупаво от наша страна да забраняваме употребата на какъв, на който да е бил енергоисточник прекалено рано и дали въобще трябва да се забраняват употребата на който е по енергоисточник. Господин Турмес, благодаря, че се опитам да компенсирам е, за това, че надхвърлих отбраненото ми време миналия път. Ще се радвам, ако може отново да обясните е, защо новите технологии имат нужда от повече енергия за извличане на нефт в сравнение с технологията, които се ползват в находищата в Саудитска Арабия, например. А, аз им просто че в Съединените щати в момента има един балон, свързан с а, а, шел с шистовият газ. Защото производството на конвенционален природен газ в Съединените щати рязко спадна. Преди малко господин Братушек заяви, че при използването на на фрекинг пикът на производството се достига до две години, след което трябва да се дълбае още по-надълбоко, за да се достигне до залежите. Благодаря ви и до другото, председателя Транстъл. Благодаря ви, господин председател. Вярно е, че производството на нефт намалява в 60 страни по света. 60. Това означава също така, че има и проблеми с доставките на природен газ. И в този контекст бих искал да задам два въпроса. процента от всички находища на нефт в момента се намират в а, а, Арктика, което от своя страна ще доведе до сериозни проблеми с околната среда. Ако искаме да извличаме нефт и природен газ от този регион. Следващият ми въпрос е свързан с метана. Проучвания в Русия показват, че разполагаме с резерви от метан, които биха могли да ни стигнат за 400 години. Но извичането на този вид газ също е свързан с сериозни екологични проблеми, тъй като залежите от метан, е много вис... който е с а, а, много висока енергийна стойност се намира в пермафроста. Обърнах се с въпрос към различни органи на Европейския съюз, но доколкото разбирам в момента въпросът не се разглежда и не се обсъжда. Така че като специалист, моля ви, ако можете да ми отговорите, дали имате някаква някакви по-подробни данни, свързани с тези залежи от метан. Благодаря ви, думата има госпожа Капел. Благодаря ви. Господин Барди, с пълно право казахте, че цените в които в които производството на петрол е рентабилно е между 70 и 120 долара за барел. А според мен водещата стратегия в, в енергийния сектор би трябвало да е стратегията на диверсификация. И тук, разбира се, говорим преди всичко за възобновяемите енергийни източници. Производството от ВИ би трябвало да се ползва с нашата пълна подкрепа. Ето защо въпросът ми е следният. Какво бихме могли, какво би следвало да направим, за да гарантираме, че диверсификацията, към която се стремим, ще бъде наистина устойчива и за да гарантираме, че възобновяемите енергийни източници ще бъдат по-ретабилни от пазарова гледна точка и за да ми казва как може да достигне производство, което да е устойчиво от ценова гледна точка. господин Калвин Мике. Много ви благодаря. Аз изобщо не съм съгласна с господин Барди. Ако цените на а, нефта спаднат, а, малките рафинерии ще фалират, големите рафинерии ще ги погълнат. Това се случва на всеки пазар. Второ, ако някой е против шистовият газ, шистовият нефт и ядната, енергия, той или е пълен глупак, или действа от името на Газпром. Благодаря ви. Пан Майника. Е, Мисля Маника. Ďakujem, pán predseda. Pán profesor, priniesli нам наозай naozaj veľmi dobrú správu, že čím bude... Много ви благодаря, господин председател. А какво може да кажете за цената на изкопаемите горива? Колкото по-скъпи стават за изкопаемите горива, толкова по-привлекателно изглеждат възобновяемите енергийни източници. И може би преходът към тях вече не се струва като толкова лоша идея. Да, разбира се, носят се слухове, че в а, някои държави цената на изкопаемите горива е толкова ниска, че всъщност тя се превръща в препятствие пред развитието на възобновяемите енергийни източници. И така ще стигне до пазарна война, която може да продължи няколко години и може да доведе до изкривяване на пазара и изкривяване на цените. Какви ще са въздействията на подобна на тенденция? Благодаря ви. Някой друг иска ли думата? Не виждам. Така че искам да чуя вашите коментари, господин професор. Много въпроси. Ще се опитам да отговоря доколкото ми е възможно. сега първите два въпроса бяха сходни. Става дума за политическото влияние. Виждате какви са така тенденциите в а, краткосрочен, средносрочен план и има много спекулации относно политическите и стратегическите влияния, които са, се упражняват, а, че а, Саудитска Арабия в момента манипулира а, пазара, за да изключи а, Русия, за да така постави пречки пред износа на шистовият газ от Съединените щати. Да, наистина винаги има такива влияния, но трябва да бъдем много внимателни и предпазливи. Също това, което знаеме и това, което можем да измериме е себестойността на производството можем да сравним нещата с, примерно, Формула 1. Вие може да бъдете отличен пилот, но не може да развиете необходимата скорост и съответно няма да а, спечелите а, състезанието. Така че, мисля, че наистина Саудитска Арабия се опитва да манипулира пазара, но не чак до там. Защото има някои а, легенди, които твърдат, че е, Саудитска Арабия може да увеличи производството си от днес за утре огромно, но това не е точно така, защото е, и те имат е, трудности. Верно, че техният нефт е по-ефтин от руския и от много по-ефтин от американския, но и там има проблеми с изчерпването. Извинявайте, не ви разбрах но те просто съвсем а, целенасочено свръх а, оценяват или дават да допъл... много високи стойности на своите залежи. Да, така е. Като, като, като, като цяло пазарите в Близкия изток са доста фрагментирани, така че е малко трудно да имаме глобална картина. Аз ли, лично смятам, че те са стигнали своята граница, т.е. не могат да произвеждат много повече от това, което правят в момента. Но аз бих искал да разгледаме нещата по-скоро в а, средносрочен и краткосрочен план, защото в дългосрочен план всички ще се сблъскат с проблеми. Сега. А, колкото до а, изкопаемите. Нашите общества са изградени на това. И ако изчислиме нетното енергийна възвръщаемост от ще видите, че а, в крайна сметка възобновяемите енергии са съотносими с а, изкопаемите но но проблема е по-скоро свързан с а, начина по който възобновяемите участват в енергийния микс на дадена страна, защото до сега всичките ни усилия, включително и в транспорта, е, са били насочени към изкопаемите. Така че трябва да потърсиме някакво а, а, някаква альтернатива. Така че така че от политическа гледна точка ние трябва да, да, да, да, да гледаме нещата такива каквито, каквито са, недостига. Е, така че трябва да се, да се опитаме, доколкото е възможно, да създадеме мощности, които да се основават на възобновяеми е, енергии, възобновяеми, за да имаме запаси защото основна, основният аспект на енергийната безопасност в, и сигурност в Европа е да имаме необходимите мощ, мощ, мощности Разбира се, като има и аспект на строителство на мощности в Северна Африка, които да доставят електричество на Европа, да, това няма да доведе до независимост, но до сигурност. А колкото до спада на цената на нефта, това, озна... това означава, че може би е... че има е... вече някакво. О влияние от присъствието на пазара на е, възобновяемите енергии. Т.е. вече има някакви последици от е, производството на енергия, от е, вятър, от морски вълни, че може би просто е, търсе, търсенето на нефта е спаднало. Да, през последните години 35%, 35% е спаднало, паднало търсенето на нефта. И това е също една от причините за спада на цената на, на нефта Тоест, просто има свръхпроизводство и пазара не може да абсорбира тези количества, ако примерно нефта се продава 100 долара на варел. Сега, технологиите, новите технологии. Фрекинга, и е, технологията на фрекинга е нещо изваредно, сложно, фантастично. Тук в крайна сметка не става дума само за една изкопаване на една дупка, а, в, а всъщност една дупка, която след това трябва да се превърне в един хоризонтален улей. И след като сте изкопали този улей, трябва да вкарате една а, помпа а, и с а, много силна а, напрежение да извлечете а, е, съответният а, газ. Така че шистовия газ в Съединените щати е много ефтин, не, защото, не защото производството е ефтино, а защото има свръхпроизводство. Това е нещо като, една, е, като един финансов балон, защото е, се е, абсорбират в момента инвестиции в, с е, ми, ми, е, мисълта, че това ще доведе до огромни печалби, но от друга страна този този газ не може да бъде складиран, той не може да седи под формата на запас, той трябва да бъде а, продаден. И И, и просто а, може би въпросът е кога ще този балон ще се спука сега, ако някой знае отговора на това. Сега, на сега няколко думи за метана, който споменахте. Това също е един свръх е, един ресурс, за който се смята, че има свръхзапаси. запаси. мисля, че това въобще не отговаря на, на истината. И а, експлуатирането на, на този резерв наистина ще доведе до а, много проблеми, а, а колкото до а, за да се избегне изкривяването на пазара, трябва да се представне с субсидирането. Може би някои субсидии могат да бъдат запазени, но в крайна сметка трябва пазара да бъде стабилен така, че защото е, частният е, сектор да е, има доверие и да инвестира в този пазар. Защо? Защото в крайна сметка аз мисля, че може, ще могат да се извличат добри печалби от възобновяемите е, енергии. Е, разбрах, че господина не е съгласен с мене, но може не разбрах много неговият въпрос в превод, така че може после да си, обси, да си поговориме. Благодаря за отличното, отличната презентация, чудесни въпроси, чудесни отговори. Бих искал да ви благодаря и на тримата, тъй като сега ще а, дойдат други оратори да седнат на председателството. Благодаря на тримата оратора. И сега госпожа Фуке, господин Линас, моля, елате тук а, в председателството. И сега Минаваме от нефта към газа. А, и глед, гледна, гледната а, точка на а, предприятията и въз, възможностите, които про, проистичат а, от енергийните източници в източно-средиземноморския басейн и необходимостта за диалог с партньорите за създаване на газов. It is my pleasure to благодаря ви, господин председател. Уважаеми член на Европейския парламент, за мен е удоволствие да бъда днес сред вас и да се изкаже по тази тема, която според мен може значително да допринесе за енергийната стратегия на Европейския съюз и на, за изграждането на енергийния съюз. Имам презентация, да, ето, в момента виждате на екрана. Yeah, that's fine. Good. Very good. So, um, there are a number of topics I want to cover. Сега бих искал да се спра няколко аспекта днес, въпреки че разполагам с ограничено време. Най-напред, най нека да кажем няколко думи за енергийните източници в източното Средоземноморие. В този регион има значителни енергийни залежи, които, бъдат разработени, защото ще допринесат за енергийната сигурност на Европейския съюз. През 2010 година едно проучване на, гео... на геоложкият е, институт в Съединените щати предвижда, че в, е, е, бас... че в Източно-Морския басейн има ресурси на нефт от 1,7 милиарда барела и от природен газ в размер на 3,5 хиляди милиарда кубични метра. Това проучване също така изчислява, че е много възможно да има неустановени, не намерени към момента залежи на природен, на втечен природен газ в, размер на 3,1 милиарда барела. И това тези залежи могат да задоволят 20% от настоящите нужди на Европейския съюз по отношение на природен газ за едните 30-35 години. Към момента има първоначални сандажи в, в, в изключителната економическа зона на Израел и Кипър, в който са открити близо 1200 милиарда кубичен газ, Открити са близо 3500 милиарда кубичен газ в Кипър, близо 1100 в Израел. Очаква се да се намерят огромни залежи в Египет, близо 6300 милиарда кубични метра. Също така се смята, че в изключителната економическа зона на Кипър може да има много значителни залези. На екрана виждате в момента двата основни басейна, за които говорим. Те обхващат територията на Израел, Кипър и Ливан. А в ляво виждате басейна около Нил, който обхваща Египет. В момента Noble Energy от Съединените щати разработва залежи в блок 2, блок 3, 6, 10, 11 и 9 се използват в момента от европейската компания Total. Тези възможни залежи би трябвало да допринесат до по-значително сътрудничество на регионално равнище, което ще от вас ще значи допринесе за мир и стабилност в региона. След това знаете, че проблемите в Турция, с Турция в момента затруднява използването на тези залежи, тъй като проблеми има не само с Кипър, но и с Израел. е важно да има добро сътрудничество на регионално равнище, за да се гарантира сигурността на добива, както и гарантирането на опазването на морската околна среда в региона, Надяваме се разработването на тези, енерго, на тези изкопаеми енергоисточници да допринесат за разрешаване на проблемите в Кипър и всички кипърски граждани да могат да се възползват от приходите от този вид добив. Водеща роля в източното море играят компаниите Nobel и Делек поради дейността си в Кипър и тяхната дейност в момента ще повлияе на, за дейност в региона. Ени и КоГАс ги следват чрез съвместното сондиране в блокове 2, 3 и 9, въпреки заплахата от страна на Турция и се очаква първите проекти да заработят в началото на 2016 година. Наскоро Египет отдаде под аренда нови блокове на ЕНИ и Тотал. Също така се очаква да се започне и ново производство на газ в региона, въпрос на който ще се върна малко по-късно. В Ливан нещата значително изостават и все още няма ясна перспектива. В Израел най-сериозната офшорни газови платформи, които бяха най-големите световно равнище доскоро, около 500 милиона кубични метра газ. Ще се произвежда офшорно. Очаква се капацитетът да е близо 16 милиарда кубични метра годишно и ще ще се изнасят в Израел, Палестина, Йордания и Египет. Износът най-вероятно ще бъде към Турция е, чрез тръбопровод, е, който преминава през изключителната техническа зона на Кипър. И ако това се осъществи, това ще е, увеличи значително сигурността на доставките през 20 години. В Египет в момента има около 2200 милиарда кубични метра доказани залежи от газ, но за нещастие в, не беше направено в последните години за осигуряване на необходимите условия за е, използване на тези залежи. Субсидиите обаче сега започва да се възстановяват и дейността се подновява, но през идните пет години Египет ще, ще трябва да внася природен газ, което е напълно нелепо, но в момента това се случва. Египет е, купува в момента втечнен природен газ от е, Алжир и Тамар. съвместният капацитет за производство на Египет в Дамиета и Итку е около 12 милиарда кубични метра. И се надяваме в скорошно време се поднови производството на газ в този регион и да има евентуални доставки към Европа. В момента Нобел разглежда такива възможности за износ на газ от блок 12. И изглежда към момента Нобел ще предпочете да изнася този, тези, този газ в региона. В момента има възможност за закупуване на природни газ директно от платформата за производство. Също така има и е, технологии за производство на втечнен природен газ на Кипър, който също може да бъде изнасян. И по този начин Кипър като член на Европейския съюз може да се окаже много важен за газовите доставки от източното Средноморие към Европейския съюз. Чрез един подобен коридор Европейски съюз ще може да върши своята енергийна независимост. Редица проекти, които бяха започнати през 2012 година, признават този факт, но към момента няма нищо практически практически постигнато до момента, включително и офшорният повод от Кипър към Гърция поради редица технически проблеми, с които се сблъсква. Към момента има проблеми и от техни... технологическо, и от економическа гледна точка. Залежите от природен газ в екипа все още не са доказани и те са в блоковете, които в момента са под лиценза на Ени и Тотал до 2016 година се надяваме да сме доказали наличието на тези залежи и да се, да се разпочат плановете за тяхното използване до 2018-2012 година. Това невероятно ще се основава на технологията на втечнение природен газ в Кипър, които ще бъдат доказани до тогава. Гъвкавостта, която гарантира втечнение природен газ, ще улесни набират необходимите инвестиции за изграждане на този източно-средоморски коридор. Ето как може да се пренася природния газ в останалите част на, части на Европа. Принос за енергийната сигурност на Европейския съюз Кризата в Украина и кризата с Русия доказва колко опасно е да се разчита само на един доставчик на природна газ и както знаете, източно заморските доставки на газ могат да подобрят положението. предвид доказаните в момента залежи, говорим за капацитет от близо 7-8 милиарда кубични метра годишно с потенциал за средозначителен ръст. По този начин Източното море може да гарантира енергийната сигурност, която Набуко не можа да осигури. Както вижте от таблицата на екрана пред вас, това е близо половината от природния газ, който държавите членки на Европейския съюз в момента доставят от Русия. Предвижда се дългосрочна структурна промяна при ценообразуването на втешения природен газ, което, което ще продължи до края на, това десетилетие, вероятно по-нататък, спадат цените на втешения природен газ – и следствие на кризата между Европейския съюз, Украина и Русия се стигна до дългосрочни промени на азиатските пазари. Увеличеното сътрудничество между Русия и Китай чрез по тръбопроводи за втечен природен газ засилва сътрудничеството с Китай. Китай се превръща един от водещите енергийни пазари. И по този начин Русия вече не може да си позволи да диктува едностранно цените и в Азия, и в Европа цените трябва да бъдат верните, правилните цени, защото никой не е готов да плаща по-високи цени от необходимото. И Средиземноморие трябва да отговори на, на тези скорошни събития и то възможно най-бързо. Така, ако погледнем за бъдеще, в момента сериозно се и бързо се променя пазара на втечнения газ. В момента се прави първоначално сондиране в изключително економическа зона на Кипър и перспективите са добри. Европа му трябва да подкрепи различните проекти за трудничество с е, Кипър, Израел, Египет или Ивания, и трябва да се опита да продолее проблемите с е, Турция. Кипър също така ще се възползва от изграждане на дългосрочни планове, за да може да провлече необходимите инвестиции за изграждане на необходимите му инфраструктурни проекти. И накрая трябва да се даде приоритет на разработването на блок 12 възможно да започне износ до 2018 година, което ще допринесе до стратегията на енергийна безопасност на Европейския съюз. Чрез подкрепа на, от Европейската инвестиционна банка може да се гарантира успех на този проект формалното признаване на газовият коридор на източното Средиземноморие ще гарантира важното му значение за енергийната безопасност на Европейския съюз. Благодаря ви за изказването. Думата има нашата докладчик господин Салгардас. Е, Благодаря, господин председател. Благодаря за презентацията. Много, много важна нова информация за това, което се случва в тази област и достатъчно ясна. Това, разбира се, съответства и с формулираните приоритети в съобщението на Комисията за диверсификация на източниците и разширяване на енергопроизводството, както вътре в Европейския съюз, така и извън. Става дума за Кипър. Е, и е, вие споменахте Набуко и идеята да се ориентираме на юг. Е, говорите за Южния коридор, който да включва Южен поток, и, а той е свързан с Русия. А, споменахте също и конкретни страни Турция, Израел, Египет. Моят въпрос е какво според вас, кои са кои, кои са основните аспекти, по които трябва да се работи, за да се постигне е, политическа стабилност? Е, всички, които разглеждаме въпроса, ще кажем, добре, обаче там има сериозна нестабилна ситуация. Как, е, как може всичко това да стане устойчиво? Господин Явор, докладчика ни в сянка. Съвсем накратко един въпрос. Как оценявате потенциалния риск от а, е, изграждане на съоръжения с изключително от, а, е, които струват изключително много и които могат да се окажат а, е, прекален, с прекалено голям капацитет за снабдяване на, на газ. Дори за момента съществуващите мощности се използват максимум 27%, т.е. ние имаме достатъчно възможности и вериги за доставки. Смятате ли, че си струва да се инвестират огромни средства за разработване на е, прекалено големи е, е, мощности за втечнен природен газ от джобовете на европейския данакоплатец? Господин Силигиотис. Благодаря. Имам е, следният въпрос. Какво може да се очаква от Европейският съюз е, като подкрепа? Особено по отношение на инфраструктурата. Знаем, че има предложения, които са подадени. Какво очаквате и какво искате Европейския съюз да направи в подкрепа на изграждането на инфраструктура за осигуряване на енергийна сигурност? И после сътрудничеството а, с тези страни в региона Израел, Египет, евентуално Ливан в бъдеще а, се очаква да разработят много, много големи залежи какво смятате, че трябва да направим, за да си сътрудничим с тези страни? Господин Ламсдорф. Благодаря. Два въпроса имам. Много бях впечатлен от така, прогнозата ви за това какво ще се случва в бъдеще. Въпросът ми е, случващото се в бъдеще може ли да допринесе за решаване на финансовите криза в Кипър? тези нови енергийни залежи. И второ, говорихте за Израел. Може би можем да леко коригираме шегата на Голда Мейер, която в един момент заяви, че Моисей е бил глупав, защото Той завел из, е, египтяните, израелтяните в единствената страна в е, Близкия изток, където няма залежи на нефт. Е, мистер Фокс. Господин Фокс също докладчик Сянка. Благодаря, господин е, председател. Благодаря много на оратора за представеното от него. Европейския съюз е, има ограничени средства, с които да подобри енергийната си инфраструктура, интерконекторите и тръбопроводите. Моят приоритет би бил да се използват тези пари за подобряване на енергийната сигурност на Европа, да се създаде единен пазар – така че страните вътре в Европейския съюз да могат да осъществяват успешно търговия помежду си. Кои проекти според вас могат да постигнат по най-добър начин тази цел? Можете ли обективно да обосновете използването на европейски пари за газовите проекти в Средиземноморието или не биха ли били е, по-добре разходени тези пари за осигуряване на взаимосвързаност на енергийните доставки в Европа? Any other requests for floor? Друг иска ли да вземе думата? Не. В такъв случай ви даваме думата за отговори и бележки. Обобщителни. Благодаря, господин председател. Що се отнася до политическата стабилност в е, Близкия изток и Средиземноморието, всички страни там си сътрудничат много близо с Кипър. Кипър, Гърция, Египет, Ливан имат установено сътрудничество и така центъра на това сътрудничество е Кипър. Единствената страна, която стои на страни е Турция заради проблемите с Гърция за Кипър. Турция има своите енергийни нужди и е един регионален пазар, който може да се възползва от газовите залежи, ако се реши проблема с Кипър. Знаете, че следващата година се очакват оценките за тези е, залежи и предполагаме, че Нобъл и Делек ще се ориентират към съществени износ към, на газ към Турция. И сега се провеждат огромни усилия за решаване на проблема с Кипър. Европейския съюз също допринася. В момента, в който това се случи, е, пътя за износ на газ ще бъде е, отворен и е, политическата стабилност също ще се намали, ще се подобри. А в е, Европа дали трябва да се изграждат терминали за приемане на течен газ, да, сигурно не, но бихме могли да се използват съществуващите капацитети за внос на газ от Египет и е, Кипър. А що се отнася до инфраструктурата и за подкрепата на сътрудничеството в е, източното Средиземноморие от страна на Европейския съюз, не са необходими огромни инвестиции, необходима е политическа подкрепа за разрешаване на определени проблеми. Разбира се, може, ще има полза от финансова подкрепа, но както казах, Юго-Источна Европа в момента не се възползва от газа, който влиза в е, Западна Европа. Там зависимостта от Русия е огромна и страните там нямат много избор. България се обърна към и за Азербайджан, за да може да си осигури е, доставките на един милиард кубични метри. Това е смехотворно. Не може да се търси такова нищожно количество газ от толкова далечен дълъкопровод. Това е заради зависимостта от Русия, така че трябва да се създаде възможност за разнообразяване на източниците на енергия. Кипър е много добре позициониран в това отношение – и Европа само ще печели, ако подкрепи износа на газ към е, Юго-Источна Европа. Това ще засили и енергийната сигурност в Европейския съюз, защото той се стреми към такава сигурност и е много е, необходимо да се е, създаде и газовия коридор и смет към Европа защото по този начин ще се повиши независимостта на страните в е, Юго-Источна и Южна Европа, които нямат друг достъп до газ, освен до руски газ. А през Исмет ще, има, ще идват европейски доставки. Тоест, ние трябва да използваме всички ресурси, е, които са налични в Европейския съюз и тогава да се търси е, доставки извън. Кипър е в Европейския съюз. Цените на газа и нефта падат. Е, разликата между цените на запад и на юг е доста по-малка и може да продължава да се заличава, но трябва да има и усилия в това отношение. До този момент Европейския съюз не възнамерява да работи по газ коридора измета. Това трябва да се коригира, защото той трябва да е част от енергийния е, съюз на е, ЕСА. Този коридор може да бъде основен, много важен е, защото ще подобри регионалната стабилност и сътрудничеството и до, ще разнообрази източниците на доставка и съответно ще повиши енергийната сигурност. Благодаря. Thank you for your contribution. Благодаря, благодаря за отговорите на въпросите, за вашето изказване. И сега минаваме към следващата тема, свързана с възобновяемите енергии. И госпожа Дорт Фуке, която е юрист в DBH, Европейска федерация за възобновяеми енергии. Госпожо, вие ще ни говорите за нещо много важно – как Европейската енергийна стратегия да стане по-екологична, по-зелена. Като се използва по интелигентен начин средствата от структурните фондове. Имате думата, госпожо. Благодаря, господин председател. За мен е от удоволствие. Аз работя на тази тема от 80-те години, от края на 80-те години и за мен е, е, е удоволствие да споделя с нашата гледна точка относно енергийните ефективност и възобновяемите енергии. Има връзка между енергийната стратегия и, е, клима, и пакета за климата. Имаме ангажименти в, от, на международно равнище в тази област. Първо, ние а, е, обещахме на света до 2050 година да имаме отрицателно изпускане на емисии. Това е нашият дневен ред. Целта е също така да имаме а, износ на на изкопаеми горива от трети страни, които да не са е, Русия и също времено да построиме нови газопроводи. Всъщност, нашата Наш, наш, нашата стратегия понякога такава като я четем, имаме чувство, че е малко по-скоро едно цинично политическо изявление, а вместо един а, новаторски подход. В а, пос, последно време сме жертви на хора, чието режими ние не одобряваме. Ескалацията на конфликта между страни, в които корупцията е факта, води до приемане на нови стратегии за Европа. мисля, че е добре това, че успяхме да постигнем някакво споразумение за заплащане на украинския газ за, за Русия, но това не може да бъде основната, основния инструмент. Де, де въглеродността на производствата ще бъде една правилна крачка на, на, на, напред и в този смисъл а, можем да почерпиме пример от Швеция, която е свършила е взела големи мерки през последните години. Също така е важно да, да направим един анализ на инвестициите, нещо, което не, е, не сме направили до сега, също така и до е, е, възвръщаемостта на тези инвестиции са с оглед поетите ангажименти за 2050 година. Според мен основните е, стълбове, на които се крепи е, не, стратегията за момента е следната. Прекалено много се е, набляга на гъста, няма достатъчно добър анализ на търсенето, както нямаме и ясно планиране е, на е, какви биха могли да бъдат резултатите от енергийната ефективност в Европа за бъдеще. Още веднъж е, казвам, че има прекалено много наблягане на някои аспекти на уравнението и недостатъчно внимание е обърнато на други аспекти. И фокус, когато фокуса към гъста, урани и така нататък е прекалено голям. Смятам, че може че имаме още много как, по какъв начин да извлечеме ползи от възобновяемите енергии. Просто трябва да, прило, да приложиме а, проектите. Тъй, че Имаме имаме и много закъснения с, в областта на технологиите. Нямаме, в момента не, сме, не се сблъскваме с криза при доставката на електричеството, така че това не е един аспект, който в момента трябва да а, разглеждаме. в, в момента позволяваме на една страна Великобритания да гарантира цена от, в размер на 92 лири за мегабайт за следващите 35 години. Цените са много сформирането на, цените е интересно, защото то се от, отразява интернализирането в а, мощностите. Ако погледнете цените, ако е на енергията, която се произвежда в Германия на брега и офшор от генераторите на вятърна енергия. Тя е много по-ниска, отколкото тази, която ще бъде цената на атомната енергия в близките години. Също така има а, още много а, стъпки, които трябва да бъдат предприяти в областта на, тран, на транспорта и, ефекти, и енергийната ефективност в отделните страни. В момента, въпреки а, регионалните инициативи, резултатите не, не са много задоволителни, но също времено 83 града в Европа, от Финландия, България, Естония и така нататък са се обединили в инициативата на кметовете за намаляване на, на търсенето и увеличаване на енергийната ефективност, която ще доведе до създаване на допълнителни нови работни места. Казах вече, че има и достатъчни възможности за оптимизиране на разходването на структурните фондове, но също времено предоставям някои примери за успешно реализирани проекти, като например в Полша където специални средства са били насочени към озеленяване на проектите и осъществяване на проекти, свързани с зелените енергии, по-добра изолация на жилищни изграда и други. Така че виждате, че въпреки, че економиката на страната едно време е почивала на добива на въглища, има задоволителни резултати при прилагането на нови планове. Също въжи за проекти за Унгария, Естония и няма да навлизам в подробности. Мисля, че можете сами да проследите тези примери. Но смятам, че всички тези примери, всички тези проекти трябва да бъдат по-добре разгласени и за да може да има по ефективно разходване на средствата. Благодаря ви. И сега давам думата на нашия доклад. So uh, Много ви благодаря за този изчерпателен анализ на положението с uh, възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност. Бих искал uh, преди всичко да се спра на един много важен аспект, който споменахте, а именно фактът, че би следвало да вземем предвид а, общата стратегия за енергийна сигурност а, и да принесем на местно равнище, да я до изчистим на днешно равнище, защото енергийната сигурност се гарантира не само на най-високо политическо равнище, но и на местно равнище – Е, тук друга споменахте и някои много важни аргументи в подкрепа на възобновяемите енергийни източници и, техни, и срещу конвенционалните такива. Аз обаче бих искал да ви помоля малко повече да уточните какво трябва да направят самите ВИ, за да станат по-конкурентно способни. Кои са насоките, в които трябва да се постигне напредък, за да можем да а, вярваме, че за бъдеще ВИ ще се превърнат в действително конкурентно способен енергоисточник. Благодаря ви, господин Каринч. Много ви благодаря. Това, което казахте, наистина беше много интересно. И доколкото разбирам едно от вашите послания, е, че ядрената енергия е нещо лошо, а ВИ е нещо положително. И дадохте за пример Германия. Вижте тази държава, която в момента извършва енергиен преход от ядрена енергия към възобновяеми енергийни източници. Ако погледнем обаче какво се случва наистина, се оказва, че германските предприятия за производство на енергетика се е, прехвърлят от е, ядрена енергия към е, производство на електроенергия от въглища, което според мен е много жалко. И ми се струва, че поведението на промишлеността се ръководи от цените на пазара. В Съединените щати се произвежда в момента на пазара има търсене на шистов нефт, съответно се затварят традиционните въглишни централи. При нас се затварят атомни централи и се насочим отново към въглища. Всичко се ръководи на практика от е, посланията на цените на пазара. Не успокоя вашата утопия за един прекрасен свят, в който ВИ да бъдат водещи. Но какво според вас трябва да направим, за да превърнем ВИ наистина в способни енергоисточници? Какво трябва да направи една държава, ако реши да се откаже от въглищата, да се насочи към ВИ и едновременно с това да остане способна и да гарантира достъпни цени за потребителите? Благодаря ви, господин Асторов. Благодаря ви, господин председател. И така чухме, че атомните електроцентрали не са решение на проблемите с енергийната сигурност. Но за нас в Чехия това е решение, защото не може да използваме водна електроенергия поради недостатъчният обем на нашите реки имаме проблеми и с въглищата, и с ВЕИ. ВЕИ са нещо положително като допълващ енергоисточник. И винаги ще ги подкрепям като такъв. Но трябва да отбележим, че по отношение на вятърните електроцентрали, електричеството, което се произвежда с тях, е 3,5 пъти по-високо, е, е по-скъпа в сравнение с електроенергията, произведена с атомни електроцентрали, а при соларните панели цените са до 13 пъти по-високи в сравнение с атомната енергия защото де-факто тези соларни панели могат да се използват само 500 часа годишно, а вятърните турбини само 1800 часа годишно. Това е пример от моята страна, която всъщност е петият, най, пети, пети страна износител в Европа и, както виждате, нашият пример опроверява вашите твърдения. Благодаря ви, думата има господин Явор, нашия докладчик в Сянка. Благодаря ви за направеното изказване. Вие сте единствената жена след поканите гости тази сутрин. Моят въпрос отново е свързан с въпрос, който зададохме господин Барди, именно проблемите с инфраструктурата. Споменахте, че има проблем с конкретно способността на ВЕИ по отношение на изкопамите горива и ядрената енергетика. И се оказва, че ни е много трудно всъщност да се откажем от конвенционалните енергия източници, защото цялата инфраструктура е изградена и функционира в услуга на изкопаемите горива. Ето защо въпросът ни е следният. Нашата енергийна е, стратегия за енергийна сигурност се съсредоточава главно върху сигурността на, енерго и на газодоставките и доставките на нефт. Не смятате ли, че по този начин ще заробим Европа в тази система, разчитаща изключително изкопаемите горива? И как виждате изход от това? Защото често се твърди, че може да се инвестира в възобновяване енергийни източници и енергийна ефективност, но паралелно с това трябва постоянно да се инвестира в газопроводи и в атомна енергия. Как вие виждате съотношението между инвестициите в ядрена енергетика, ВИ и енергийна ефективност. И смятате ли, че е възможно да изградим една европейска енергийна система, която да е пригодена и за ВИ, и за енергийна ефективност? И едновременно с това, която да е пригодена и за политиката, насърчаваща изкопаемите горива и атомната енергия. Възможно ли защо да се постигне такава система? Благодаря ви думата има госпожа Ангелика Ниплев. Благодаря ви, господин председател. Исках да взема думата след колегата, докладчик в сянка от нашата група, защото имам един въпрос към вас. Вие действително а, защитавате възобновяемите енергийни източници, което е прекрасно. Но верно за вас напълно съгласна с казаното от колегите – Цените на ВЕИ в момента са толкова, за производство на, на ВЕИ са толкова таки в момента, че ако а, те, този вид енергоисточници трябва постоянно да бъдат а, субсидирани, то е възможно търсенето на този вид ВЕИ да спадне значително. Разбира се, възобновяемите енергийни източници не са достатъчни. В Германия искахме да изградим нови газови централи, но за нещастие се оказва, че те не могат да се възползват от ам, субсидии. Цялостно обсъждаме енергийната сигурност – но въпреки е, цялата развойна дейност, въпреки всички иновации постигнати в областта на ВЕИ, все още нямаме възможност и капацитет за съхраняване на този вид енергия и това показва, че ВЕИ просто са недостатъчни и незадоволителни в момента за една страна като Германия. Благодаря ви думата и Максим Зориньо. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на госпожа Фуке за нейното отлично изказване. Имаме нужда от един един енергиен пазар, който се характеризира с висока сигурност и конкретна способност. Това е основната ни цел. И за да я постигнем, имаме нужда от гъвкав и диверсифициран пазар. И следователно всички енергоисточници са важни. Имаме нужда от микс от всички тях. Възобновяемите енергийни зависят много от контекста, както и цените на изкопаемите горива. Всичко зависи от контекста на ценообразуване. продължение няколко години аз отговарях за енергетиката в португалското правителство и комбинирането на различни ще доведе до спад на средните цени на електричеството в страната. Вярно, че по това време цената на барел петрол, петрол беше около 70 долара, но едновременно с това в страната ние имаме и система на съхранение, което ни позволява да не губим евентуалните печалби от нефта в случай на спад на цените. Но нямахме възможност за износ, което ме навежда на мисълта за цените свързани с пренос на електроенергия, произведена с ВИ. Очевидно е, че имаме нужда от по- интелигентни електроразпределителни и електропреносни мрежи, Защото в момента в Португалия, например, голяма част от потенциала на ВИ се губи, тъй като а, нашите електроспорителни мрежи не са адаптирани за този вид енергоисточници. И аз бих искал да попитам нашият гост как а, гледате на а, целта за пълно енергосвързване, заложена от Европейския съвет. Ясно, е, че това е много важен фактор за екологизиране на нашата економика, но как можем да убедим гражданското общество, че тези мерки наистина са важни и нужни? Господин Кале. Господин Кели, извинете. Много ви благодаря. Направих няколко много интересни коментара. Особено в желанието ви да намалите участието на изкопаеми горива в отоплението и транспорта. С нощ бях сред делегация на Европейски парламент, като посвети седалището на Тойота тук в Брюксел. Разгледахме техните нови прототипи на електроавтомобили и хибриди. И се надяваме в близко бъдеще да разполагаме с ефикасни автомобили на достъпни цени, като по този начин ще се намалят разходите ни за изкопаеми горива в сектора на транспорта. Господин Каренц спомена цените на ВИ и това дали те са достъпни, връзките с мрежите още бяха споменати. Искам само да спомена, че за нещастие в моята страна, например, има все по-силна опозиция за, към вятърните турбини поради е, притеснения, свързани с общественото здраве. Дали те са основателни или не, е съвсем друг въпрос, но това е въпрос, който, но това е проблем, който също трябва да вземем предвид. Благодаря ви. И думата има госпожа Вернер. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на госпожа Фоке за нейното интересно представяне. В Германия ВЕИ вече достигнаха еднакви цени с останалите енергоисточници, дори в някои случаи те са по-ефтини, ако вземем предвид, например, цената за отработване на ядрените отпадъци към цените на ядрената енергия. Ако вземем предвид и а, отпадъците, то тогава цената на ядрената енергия значително ще се увеличи и тази на ВЕИ, в сравнение с нея, ще спадне. Според мен винаги съм се нуждаели от децентрализирани мрежи. Проблемът обаче е, че в момента има две паралелни а, мрежи. В такъв случай как можем да подкрепим възобновяемите енергийни източници, и по този начин да се откажем от устарелите вече ВЕЦ, които имат своя собствена електропреносна система. Освен това ми се струва, че можеш много по-лесно да се разработват две и на европейско равнище, ако разполагаме с истински енергиен съюз в Европа и ако действително бяхме успели да постигнем прочутите 15% за липсващи връзки между мрежите. Благодаря ви. Някой друг иска ли думата? Не виждам такива. Така ще ви помоля за отговор и коментар. Ам... Благодаря, господин председател. Започвам с а, а, въпросите на докладчиците и тези, които са свързани с а, цената. Що се отнася до въглищата, отговорът е лесен. Ако е, има цена в схемата за търговия с емисии, е, ако тя е такава, че каквато даваме точки на децата, че са е, отговорили добре, тогава няма да има проблеми с използването на въглища и използването на схемата за търговия с емисии именно това кара и хората, които се занимават с възобновяема енергия, да не бъдат много доволни. И ако искате да кажете кое ще бъде най добрат източник на енергия 2050, това не са въглищата, а газа. Енергийната сигурност ценообразуването трябва да бъде подходящо. И тук се коментира госпожа Ниблер, е, оценява много високо нейната работа в Германия. Сега, а, е, ние плащаме за модернизиране на нашата енергетика. И това вече е, дава своите дивиденти защото цените падат благодарение на производството на възобновяема енергия. Не само в Германия, но и другаде. Това е нещо, което наблюдаваме много интересно. Освен това се развива, така да се каже, и социалната система. Значи, отнесе бремето от тези индустрии, които са твърде енергоемки. Това си е своего рода социална придобивка. Цената в момента отново е, намаляват. А, за, възмож... за факта, че възобновяемите енергии се произвеждат само в определени сезони. В края на краищата ние трябва всички да се стремим е, към развиване на възобновяеми енергии и се надявам, че трябва да има много по-добро сътрудничество, отколкото в миналото. Да няма нови обвързващи цели не е добър сигнал. А за достъпа до пазара в Германия Индустрията за производство на вятрена енергия в морето 70% отива на пазара, т.е. системата работи. Инфраструктурата, тя е налична, ние сме я наследили, но си има определени проблеми новите различни възобновяеми източници, интелигентните мрежи, това не са чак толкова сложни магии. Ние е, сме работили изключително много с, по този въпрос. Германия го прави ежедневно, но те нямат връзка с другите страни, например. Е, тук чухме изказване от Португалия. Португалия и Испания са заложници на Франция. И за това държавата трябва да се намеси и да осъществи тези взаимовръзки за възобновяемите е, енергии. Е, за интелигентните мрежи определено трябва да се търсят решения, особено не само в сектора на електропроизводството. Има толкова много неща, които вече са направени от водещите ни индустриални отрасли и техните компании, Siemens и така нататък. Те електрифицират даже специални коридори по магистралите, така че нещата са много напреднали и така с уважение към е, изказващите се, не можете да кажете, че само 500 часа е, се произвежда електроенергия от ветрена енергия, така както вие казахте, това означава, че просто технологията е изключително устаряла. В Германия, в Холандия технологията осигурява 900 часа, значи 500 е, часа беше е, добива преди 15 години, съжалявам. Не ви дават вярна информация. И това, което е, е, би било много полезно е парламентът да поиска от е, комисията да направи един анализ за финансовите нужди, включително на е, доставките от газ, защото смятам, че там се загробват страшно много инвестиции нашите доставчици на газ трябва да имат и достатъчно срок да се пригодят към друг е, бизнес. Е, няма нужда да се ориентират само към газ и нефт. И ако казваме, че Путин твърде много ни създава проблеми, не можем да, само да търсиме газ от някъде другаде. Това е остарял концеп... концепция и ненужна. Е нужна. Колкото повече възобновяеми източници имате в мрежата, толкова повече старите доставчици и пречат. И е, за това не е необходимо вече да се отчита натварване на мрежата и така. Трябва да има взаимосвързаност и интелигентни мрежи. Аз мога да спра до тук. Виждам, че е, отговорихте ли на всички въпроси? Да, мисля, че горе-долу. А за това дали са достъпни цените. Ако разполагате с слайдовете, които показах, това, което ние плащаме за вятрана енергия, примерно, в последните 15 години всяка поредна година цената намаляваше, така че в 2024, когато цялата схема следва да а, заработи, тарифите ще бъдат много ниски. Така че ограничанията ще бъдат много по-малки за това как да се мине от една инфраструктура към друга. Затова често съм смаяна и даже се чувствам леко цинична, когато ми дойдат представители на дружества с такава информация, която вие поднасяте тук, без финансови анализи, без ясни оценки на ползи и разходи, аз лично, ако съм ръководител на дружество, ще си помисля дали, ако се базирам на такава информация, да не обявя направо фалит. Пич. Благодаря, госпожо, за отговорите и за вашата презентация. Сега е време да, из... да а, извлечем заключението от казането. Имаме още пет души, които ще вземат думата. Господин докладчик, може ли първо вие да произнесете няколко заключителни думи. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на всички наши експерти и оратори, тъй като това изслушване така допълни и даде много, ще обогати много доклада, който в момента се изработва и в презентациите, и в отговорите, и в въпросите засегнахме всички аспекти обхванати от съобщението на комисията, свързана с енергийната ефективност, гъста и нефта, така че няма да навлизам в подробности, защото всички тези теми ще бъдат обхванати в доклада и това е само начало на дискусията, която ще продължи тук в комисията. Но Просто днес така навлезахме вече малко по а, в подробности, в а, същността на тези проблеми, благодарение на вашите презентации. Бих искал да, да кажа няколко общи неща. Още в началото казах, че за да постигнем и да изработим една истинска стратегия за енергийна сигурност в Европа, тази стратегия не трябва да бъде краткотрайна. Тя не трябва да бъде за тази зима или подготовка за следващата зима. Трето, тази стратегия трябва да бъде дългосрочна стратегия, която да включва всички технически а, аспекти и специфики, които а, споменахме второ. А, когато обсъждаме енергията, когато създаваме енергийна стратегия, не можем да оставим настрани политическите възгледи и геостратегическите последици независимо дали говориме за газ, нефта или ядрена енергетика. Защото е, енергетиката винаги и енергията винаги е била и ще бъде източник на политическо напрежение. Така че а, нашата, нашата цел и нашите Нашата цел е да вземем правилните политически решения. Никога няма да избегнем политическото влияние, политическото напрежение, но просто трябва да поставиме правилните политически цели и да стигнем до тях с правилните политически методи и инструменти. Мисля, че заключението Заключенията или пуките, които можем да извлечем от днешната дискусия, са следните. Просто трябва по, а, по аналитично да разглеждаме собствената си собствения си дискурс прямо енергийната а, зависимост и независимост. А, ние е, знаеме от. Е, ако, ако бъдем реалисти, знаеме, че нашата зависимост само ще се задълбочи, а ние говориме за, намаля, за увеличаване на независимостта. Така че. Е, че целта е да бъдем, да, да, да изградиме една а, диферци, дифер, диверсифицирана зависимост, т.е. да има зависимост, но, но тя да бъде зависимост от няколко е, източници, да имаме е, едно, един предварителен поглед на пазарите, на исканията, на търсенето, за да можем да споделиме бремето между държавите, държави и членки. Благодаря ви за участието и за приноса ви към този интересен разговор. А сега ще говорим за енергийния триъгълник. При всички случаи повече а, сигурност означава по-низки цени на енергията, т.е. конкурентни а, цени. Разбира се, това не е, няма да бъде най-добрата новина за производителите и за предприятията, но това би било много а, полезно и а, добре прието от а, нашите граждани и обществото. На доклад, доклада на, ще бъде а, обсъден тук през месец декември. А сега а, искам да, да кажа на нашите експерти, двама от тях са тук на до мен. И те петимата са тук сред нас все още и бих искал да им благодаря за техните а, изказвания и се надявам, че ще продължим и с тях тази дискусия и за бъдеще. Благодаря. Продължаваме нашето заседание в 3 часа, така че почивката ще бъде много кратка. Благодаря. Thank you very much.